So, dear colleagues, welcome. Колеги, добре дошли. На първо място нека приемем дневния ред, ако няма възражения. И след това ще пожелая добре дошъл на Даниел Нуи. Но преди това имам е, едно важно съобщение – Адолфо Барбера, ръководителя на секретарията ни, е командирован в екипа за преговори към главния водещ преговорите господин а, Барние. Адолфо, поздравления! Role and Надявам се, че това значително е, ще подобри отличните отношения между парламента и екипа на главния водещ преговорите. Е, Адолфо от около 10 години работи в секретарията на ЕКОН, първо като администратор, след това като изпълняващ е, ролята на ръководител на отдел, преди да стане постоянно такъв. Всички колеги се отнасят към е, вас с най-високо, е, най-висока оценка. Винаги сте работили много добре, много мил сте бил, дори и в най-стресиращите моменти през последните години. И от собствено име мога да кажа, че работя с вас от 2014 година насам и мога само да потвърдя, да дори и да подчертая тези твърдения. За мен беше удоволствие и чест да работим заедно. Вие бяхте отличен ръководител на секретарията, така че сътрудничеството ни беше много добро. И благодаря за работата, с която помагахте на мен и на всички нас с високото си ниво на професионалност. Преминахме през години на много наситена работа в нашата комисия и вие имахте много ключова роля в регулаторното цунами, което беше в основата на законодателството за финансовите услуги, изграждането на паричния съюз и за мен е удоволствие да продължим работата от, от, от тук. Нещо, което не можех да направя без вашата помощ. Така че аз и всички ние смятам, че е, сме единодушни, като казваме, че ще ни липсвате, но със сигурност ще имате значителен принос към работата на е, екипа водещ преговори около Брексит. Благодаря ви за подкрепата. Okay, so we can now, uh, of course, uh, I would also express some words of. Uh... Също така, сега искам да изразя съболезнования за жертвите е, в Обединеното кралство и Португалия Мислим за жертвите на тези неодавнашни събития в Лондон. Перванш. En tant qu'ancienne présidente de la Commission économique et monétaire, je veux aussi saluer euh, аз е, като биш председател на Комисията по економически въпроси искам да а, е, ви поздравя за това, че още в първата минута дойдохте в секретарията и всъщност е, за становището на нашата комисия. Аз искам също да поздравя избора в Камерата на общините, избора на Анели Дюн и аз мисля, че този избор е много полезен. Благодаря, Брайан Хейс. Господин председател, аз също искам да благодаря на Адолфо за тази много важна позиция, която е, ще поеме от името на Европейския съюз, ще работи в екипа за преговорите и също така искам да е, призная високото ниво на работата на Адолфо през последните години. Аз само за последните три години е, бях тук, но вие показахте лидерство и сериозна работа по всички досиета. Е, работата от тук нататък няма да е никак лесна, но ние сме с вас. Our... Благодаря. Сега преминаваме към нашето публично изслушване. Искам да пожелая е, с добре е дошъл на господин Даниел Нуи, който е ръководител на надзорния комитет на ЕЦБ. Това е нещо предвидено в регламента и в междуинституционалното споразумение. В този формат се видяхме за последния път на 23 март, когато представихте доклада за 2016 година. Много е добре, че сега провеждаме това изслушване, тъй като редица въпроси засягат Европейския банков сектор по настоящем и е интересно да проведем една размяна на мнение по е, настоящата ситуация, особено предвид първото дело за разрешаване на спор Банко Популяр, в, която, в което Централната банка беше много въвлечена. Разбира се, ще е интересно да чуем и мнението на Централната банка по предложението на комисията, както и насоките за необслужваните кредити от март 2016 година. И накрая е добре да чуем информация относно отражението на Брексит върху банковия надзор в европейския сектор на банково дело. Преди да ви дам думата, Нека кажа, че много се радвам, че това първо дело за разрешаване приключи бързо и благодарение на наличието на купувач успяхме да избегнем на неприятно спасяване със собствени средства, но от друга страна трябва да кажа, че съм е, силно притеснен от фанка, че една банка бе обявена за неуспешна в е, криза с ликвидност поради лошото качество на активите, при положение, че тази банка успешно премина два стрес е, теста, както и процес, който вече съществуваше, доколкото разбираме направена проверка на място, но не сме видели някакви мерки, които да се вземат преди вземането на решението, отнасящо се до банката. Така че за мен това не е успешна история. И ще ми е интересно да чуя повече от вас по този въпрос. На последно място, за е, да завършим цялостната схема за надзора, ще са ни необходими още години и в случай на криза трябва да имаме повече информация по отношение на съществуването на частен купувач, ако има такъв добре, но ако няма такъв, какво правим? Очаква ни много болез... Е, ще предстои болезнен процес на изкупуване със собствени средства. Тук имам предвид сектора не само в Испания, но и в Португалия и трябва да помислим повече за това с какви инструменти разполагаме в момента, за да се справим с такива кризи. Благодаря и имате думата. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на парламента. Както каза и председателя, и аз искам да изразя солидарност с хората в Обединеното кралство и Португалия, които преминават през изключително тежка ситуация и болка поради ужасяващи събития. Също така много се радвам, че съм отново в Европейския парламент за да говоря по редица много важни въпроси за банковия съюз в Европа. Първоначално ще е, разгледам отражението на Брекзит върху банковия надзор, както и пакета за намаляване на риска, по който се води дискусия в съвета в момента. Нека първо ви представя актуална информация относно работата ни, свързана с необслужените кредити. Качеството на банковите активи продължава да представлява сериозно предизвикателство за Банковия съюз, но проблема е концентриран в определени страни. Големи количества необслужвани кредити допринасят за ниска доходност на ниски печалби на банките, както и също така възпрепятстват банките да имат принос към финансирането на действителната економика на извършващите надзор обръщат внима, специално внимание на проблема с необслужваните кредити и през март ЕЦБ публикува насоките си за тези кредити, приложими за всички големи институции. Тези насоки изискват банки с високи нива необслужвани кредити да изпълнят амбиционни и реалистични стратегии за намаляването на нивото на необслужвани кредити своевременно. Тази надзорна инициатива вече води до резултати в банки банките в различни държави. В последните месеци много банки започват да обръщат голямо внимание на въпроса с качеството на активите и нашите усилия ще продължат. Имаме екип извършващ надзор, който ще продължи да следи стратегиите на банките за необслужените кредити, както и как се прилагат те. По-настоящем търсим решения за бъдещето, за да избегнем натрупване на необслужвани кредити в бъдеще. Една важна предпоставка за намаляване на тези кредити в бъдещето е достатъчен капацитет да се гарантира, че банките вземат достатъчно разумни решения за загубите в резултат от необслужвани кредити ние а, сме дали възможности на комисията да се засилят инструментите съгласно съвета, както и е, по време на е, изслушването във вашата комисия относно законодателството за банковото дело. Това беше през май. Освен това, освен нашата работа са необходими законни институционални мерки, особено в сферата на неплатежоспособността и е, съдебните процеси. Нека сега разглеждам, разгледам подготовката за Брекзит. От е, Гласуването през 2016 година за оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз, ЕЦБ се подготви за последиците от това решение. Първо, гарантираме, че банките в еврозоната, особено дъщерните дружества и клоновете в Обединеното кралство, както и онези с близки връзки с банки, имат съответните планове за ситуацията, ако има твърд Брексит. На второ място, ЕЦБ се подготвя за всички оперативни аспекти, свързани с евентуалното преместване на банките, установени в Обединеното кралство, изместване в еврозоната. По-конкретно, по отношение на отговорностите, искаме да гарантираме равно третиране на банките, установени в Обединеното кралство, независимо от това, кое място изберат да се пренесат. Да се пренесат. Поради тази причина сме се съгласили какви политики са необходими, за да се гарантира последователно традиране на международните банки, които се преместват в еврозоната. Но има граници на нашата дейност и това ни притеснява. Регулаторните разлики в държавите членки, свързани с осмотрението на държавите членки и възможностите да се участва в определени схеми, продължават да съществуват и това ще има важен ефект. Освен това, банките, които ще дойдат в еврозоната, могат да използват надзорни вратички в закона, чрез извършване на е, дейности подобни на банки, чрез инвестиционни фирми или клонове в трети страни, за което надзора се осъществява на национално ниво, не на европейско. Банките преценяват различни фактори при решението си къде да се преместят и фрагментираната регулаторна и надзорна рамка със сигурност има отношение по този въпрос. Това е нещо, което искаме да избегнем. В момента се прави преразглеждане на съответните е, директиви и е, това е възможност за законодателите да запълнят съществуващите празноти. Един пример е предложението за дружества майки и дъщерни дружества. Друг пример е възможността за големи инвестиционни фирми, особено такива, които могат да имат системен риск. Тези е, фирми извършват редица дейности, като е, дейностите на някои от големите банки. Надзора на тези субекти, сякаш те са банки, е, е нещо обосновано, тъй като много често те извършват дейности подобни на банки, е, например посредством големи инвестиционни фирми. Има такава практика в Обединеното кралство и САЩ и ние трябва да продължим с надзора на такива субекти. Кои са основните въпроси в банковото законодателство от гледна точка на надзора? Първо за намаляването на риска. Както казах, вече ще съм кратка, ще се съсредоточа върху основните въпроси. Първо, трябва да се ускорят разпоредбите за преходната рамка за Международния стандарт за финансово отчитане 9. Тук искаме един последователен статичен подход, който а, да се отрази само на първоначалното намаляване на капитала си и ти 1 Притеснява ни, че предложението предложението на комисията ще направи преходния период по-сложен и по-тежък. Освен това, това ще отложи реалното влизане в сила на рамката за новия стандарт номер 9, тъй като банките ще трябва да продължават да изчисляват на базата на предходните стандарти по време на целия преходен период. Второ, гарантиране, че на извършващите надзор трябва да имат гъвкавост при прилагането на инструментариума, с който разполагат. Във връзка с това, предложението на комисията по стълб 2 ограничава надзора твърде много по определени аспекти, въпреки че цели сближаване. Трето, предложението не предвижда адекватна хармонизация по някои ключови надзорни инструменти на европейско ниво, като например възможността за, за, приспад, за определени приспадания от капитала за справяне с риска, нещо, което не се обхваща в, в счетоводните правила изцяло. И това е особено важно за справянето с проблема с необслужените кредити. Четвърто, предложението не е достатъчно амбициозно по отношение на хармонизацията на рамката в Европейския съюз. Трябва да има по-голяма хармонизация между преценките на държавите членки. Надяваме се, че това ще бъде постигнато с преговорите между трите институции. На пето място подкрепяме опростяването на някои правила за малки банки, като например разкриване на информация и възнаграждение. Трябва да се запази един наръчник и а, е, това е по-добре, вместо да се създава отделно регулаторна рамка за малките банки, защото ще е трудно да се определи какво е малка банка, но също така малките банки могат да представляват високо ниво на риск за, не, за незащитените депозитари и риск за цялостната система като цяло. Също така подкрепяме предложението да се предостави отписване на капитал, капитал в рамките на една и съща банкова група, извършваща трансгран, дейност трансгранично. Такива на отписвания може да се предоставят в рамките на механизма, без да има допълнителни рискови за финансовата стабилност. Накрая, надзора на банковия сектор от страна на ЕЦП допринася за смягчаване на съществуващите рискове и засилва солидността на банковата система в европейския в, еврозоната. искаме да работим в тясно сътрудничеството с местните надзорни органи, но още не сме стигнали до целта си. Първо, редица банки трябва да предприемат редица действия и решителни да вземат бързи решения и действия, за да подобрят качеството на активите си и бързо да се промени бизнес средата. Освен това, трябва да се предприемат съответните стъпки към регулаторна рамка, която да е хармонизирана, да предоставя необходимите инструменти и гъвкавост за извършващите надзор за действие възможно най-бързо. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Хайс. Да, благодаря, господин председател. Добър ден и добре дошла, госпожа още веднъж нашата комисия. Сега, по отношение на онова, което чух във връзка с успеха на Банко Попилар, първото решение, което всъщност мина, както вие посочихте, наистина тук имаше частен купувач, което даде възможност наистина да се постигне този успех но, както знаете, причината, поради която банковия пакет е, трябваше да бъде разгледан, имайки предвид инструментариума, с който разполагаме във връзка с е, предстоящата резолюция. Мисля, че ще бъде интересно от наша гледна точка да чуем вашите бележки Що се отнася до прегледа на този набор инструменти, които са свързани и с стрес-тестовете, които могат да последват наистина, за да може да се предвиди рекапитализация като един принцип на предвидливост и след това решението, което ще се вземе именно във връзка с тавана по отношение и на графика и колко време на е основата. И второто нещо, което искам да засегна – Що се отнася до необслужваните кредити в Ирландия, разглеждах този въпрос. 60% все още високи, но има също и някои проценти, които ни притесняват, както в Ирландия, така и другаде. Не всички лоши кредити са едни и същи. Някои са разрешими, потенциално реструктурими, а други, които просто не подлежат на възстановяване и преструктуриране. И така, тук става въпрос за различни категории а, лоши кредити. Това засяга банките и също така единия надзорен механизъм. Така че тези, а, които могат да бъдат третирани, трябва да разполагат с повече време за преструктуриране. И сега наистина много хора задават този въпрос, имайки предвид банките, които работят с клиенти и докъде ще стигнат стигнем във времето. Благодаря. Благодаря за вашия въпрос по този въпрос. Позволете първо по отношение на Банко Популяр да се спре и на някои аспекти, свързани с казаното от председателя малко по-рано. Първо, обвързана съм принципа на конфиденциалност – що се отнася до нормите и, във връзка с испанските власти и европейското законодателство в тази насока, така че ще се опитам да отговоря, що се отнася до самия процес, какво предприемаме при конкретни обстоятелства. Действително, както председателят каза, много е важно поеде, когато става въпрос за системна криза, банковия съюз да може да разреши проблеми, както това се случи съвсем навременно. така че да се намалят критичните нива в институциите максимално, доколкото това е възможно. По-лесно е, разбира се, да се разглеждат подобни въпроси, когато има един, дори и няколко купувача, конкуренцията даже може да ни бъде полезна, но един купувач всъщност ни е достатъчен, за да може наистина достатъчно рано да се подходи към решаване на проблема отколкото да се реши късно. Това не е интересно за потенциалните купувачи, струва ми се, е, подобна хипотеза, да могат да поемат слаба банка с е, лошо портфолио. Е, що се отнася рекапитализацията с цел изпреварване на отрицателно въздействие. Е, разбира се, има заложен подобен аспект. Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките може да се обърнем към националните органи, да могат да се, да се изиска да се вложат средства в съответната банка. Ако има съгласие, разбира се, от националните органи, Министерството на финансите, министъра съответно, ние се обръщаме, бихме се обърнали към Генерална дирекция конкурентно способност за проверка на условията за една такава предварителна а, рекапитализация с цел а, избягване отрицателно а, развитие, за да могат да се предотвратят загуби в дългосрочен план, за да може да се гарантира финансова стабилност на институцията. И при такава процедура единия надзорен механизъм всъщност следва да направи две неща. Първо да отговори дали е платежоспособна банката, дали е състоятелна. Това е навременно решение, което трябва да се вземе от органа и а, след това, разбира се, а, перспективата към бъдещето развитие. То също се разглежда в конкретен момент от процедурата. Тогава следва да се разгледат всички евентуални хипотези, включително неблагоприятния и този, който ще даде ход на рекапитализацията това е нещо важно, както за европейските органи, така и националните, да може в крайна сметка операцията да се доведе до успешен завършек. Това е, според мен, изключително важно. Ако има подобна предварителна а, рекапитализация, това означава, че публични средства се изразходват и това означава, че сме задължени и в средносрочен срок да имаме успех Необходимо е да се отговори и изпълнят всички а, условия. Що се отнася до необслужваните кредити и експозицията им? Очевидно тук има сходство между тях. Виждали сме в конкретни хипотези стратегическите а, неизпълняващи кредити по време на криза, например – малки и средни предприятия, големи корпорации могат да бъдат, могат да бъдат физически лица, може да става дума за ипотеки, финансиране на потребители, различни видове кредити и съответно е необходимост от различни решения, на които трябва да обърнем внимание – в е, съответно всичките аспекти на портфолиото, с което работим по всяко едно дело. Всички отделни качествени, количествени елементи се имат предвид. Разбира се, това отнема време. Бих, бихме искали банките да се развиват в правилната посока максимално бързо, доколкото това е по силите им, доколкото е, е реалистично. Разбира се, трябва да гоним амбицията, но трябва да бъдем и реалисти. Сега имаме предвид и капиталовите планове, плановете за необслужваните кредити, които се представят. Понякога те са убедителни, понякога не са толкова убедителни и ние изискваме банките да извършат още работа. Председателя, благодаря. Следващия въпрос. Това съм аз. Ще продължа този ред на мисли. Банко Попула, разбира се. Осъзнаваме какви са ограниченията относно това, което вие можете да кажете на публично изслушване, разбира се, но може би все пак си струва да се опитаме да се задълбочим. Първо, дали а, единия надзорен механизъм съзнаваше проблема на банката? И ако да, имало е конкретни проверки по места, допускам. Те са извършените представители не само на една страна, но екипи от различни банки, балансирани екипи, за да е, не се допусне недоглеждане. Каква е вашата оценка относно това, защо стрес текста не помогна да се идентифицират тези проблеми? Дори имайки предвид, че дори не сме в състояние на стресова ситуация – биха могли нещата още повече да се задълбочат в противен случай. И на последно място, вие казахте, че сте извлекли полуката, че трябва да има повече правомощие, що се отнася до провизирането във връзка с необслужваните кредити. Когато става въпрос за наистина всичките тези заеми по първи стълб и този процес разбираме, че е извървян ако разбира се е имало пълно разбиране за тези проблеми, тогава защо няма никакви мерки, които да са предвидени, за да разрешат тези проблеми в рамките на правомощията, които вече така или иначе вие имате? Ако банката има проблем, защо имайки предвид, че вие знаете това, защо не сте действали по съответен начин или просто не сте знаели и тогава вече е, въпросът е съвсем различен. Така че Наистина много важен е този въпрос, особено тъй като все още не сме завършили целият инструмент за банковия съюз, все още не е готов е компонента, например с депозитните гаранции. Така че вече имаме проблем. Така че, как да стигнем до заключението? Ако нещо не е заработило, значи има грешки, недоглеждания, съгласни ли сме с това? Ако да, тогава какъв е плана на надзорни механизъм от тук нататък, за да може наистина да бъдат отстранени тези недостатъци? Благодаря. Що се отнася до тези въпроси и Банко Популар? Отново искам да кажа, че тук става въпрос за поверителност на темата, но какво мога да ви кажа? Дали надзорният механизъм е съзнавал? Да. До 2016 година стрес-теста на банковия орган бе опубликуван. Това всъщност беше третата най-лоша справяща се банка в това начинение. Липсата беше 600 базови пункта, като че ли в общия сценарий от развитието. Така че не се изненадахме ние следихме развитието на тази банка доста продължително време по време на периода, в който извършахме нашия надзор. Първо, нека не забравяме, че е, стреста теста не е просто минаваш, не минаваш 2016 година. Във е, всеки случай видим беше проблема с е, липсата на капитал. Що се отнася до банковия капитал, ако 2,5, ако добре си спомням. 5 милиарда допълнително а, бяха набрани в последствие доста, както виждате. Така че нещо, което може да се да обясни факта, че нещата не са се влушили, е, че ние не отговаряхме за всъщност създаването на сценария за провеждането на стрес текста, теста. Единият надзорен механизъм дори не гласува а, Европейския банков орган е института, който се занимава с стрес тестовете. Да, разбира се, има и съвместни а, начинания, включително и с ЕЦБ но е много важно да няма при нас никакъв конфликт на интерес, когато се говори за стрес тестовете. Споменавам всичко това защо? Защото когато една държава се намира наистина на дъното на една криза, е, Испания – наистина не се очакваше, защото в крайна въпрос ставаше въпрос за балон в жилищния отрасъл. Така че не беше неразумно да се счете, че може би е задгърбано вече най-лошото за страната и най-лошия сценарий за Испания е, вече е, като че ли е отминал, защото реалния живот сочи, че нещата се развиват напред. Така че в крайна сметка това също подейства при намаляване въздействието на е, теста. Както виждате, голя... Е, господин председател, да, ние извършваме изключително много проверки на места. Това може да се види и в нашите отчети. Милиарда допълнителни е, бяха добавени по време на периода, в който ние оказвахме нашия надзор. И трябва да ви кажа, че може би е лесно или би било по-лесно, ако намерим някакъв коректив в хода на анализа. Обаче, дори имайки предвид днешните ни знания и разбиране на въпроса, надали бихме поступили по различен начин. За първи път през повече от 3 години ние декларирахме, че съществува подобна хипотеза за банката и в крайна сметка, надявам се, че никога няма да ни се налага да обявяваме една банка, че има голяма вероятност да фалира. Имайки предвид инструментариума, с който разполагаме, трябва да заявим това. Да, разбира се, понякога банката може да изчезне, ако управляващите органи банката не са взели разумни, удачни решения. Но важно е да разполагаме с рамката, а, с различните институции, които си сътрудничат съвместно в тази насока и съвместно с нас би трябвало по един гладък начин да работим. Банката отвори врати на следващия ден, не само в Испания, но и в Португалия. И ние влагаме обществени средства, а, така че в крайна сметка създаваме а, развитието на на... Мисля, че е скромно казано, ние минахме успешно стрес е, теста. Е, тази категория, тези изключително болезнени решения, можем да кажем, че това е успех. I'm sorry to say that I аз съжалявам, но мисля, че не съм съгласен. По-добре е единния надзорен орган да идентифицира проблемите, да каже такива и такива са проблемите и да се опита да ги а, реши. Само един въпрос. Мисля, че ви чух, че казвате, що се отнася до законодателството, че всъщност няма. Не, не, не, имаме законодателство що се отнася до и времето, с което разполагаме. Да, на хартия имаме МРЛ, да, нормите присъстват, да, но в момента да знаете, че е, ще бъде нужно време, за да е, влезат в сила тези разпоредби пълноценно. Така така че, ако става въпрос за вътрешно рекапитализиране, тогава трябва да се посегне на депозитите, нали така? Да, но има разлика между реалността и записването на нещо в законодателството. Сандър Лулц. Сандър Лулц. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с много отказаното до тук. Добре дошла на господин Нуи. Искам да продължа да говорим за Банко Популар. Преди десетина дни прочетох изказване на заместник-председателя на ЕЦП, който казва, цитирам, причините в основата на това решение са свързани с проблем за ликвидността не ставаше въпрос за развитието на платежоспособността, а беше проблем свързан с ликвидността. Край на цитата. Така че причините, поради които се смята, че тази банка може да фалира, трябва да се разгледат допълнително. Ликвидността е проблем. Сега не съм виждал снимки на а, хора, които чакат на опашки пред а, клоновете на тази банка в Испания. Може би съм пропуснал, но ме интересува Какви прагове са използвани за това решение? Още повече, че в еврозоната има други подобни случаи. Задавам въпроса, защото искам да сравня с влушаващата се позиция на ликвидността на три италиански банки. Доколкото разбирам, е, вносителите в тези банки от доста време се притесняват Та, вие как оценявате ситуацията на тези три банки и как ще е, се реши дали за тези три банки да се приложи същата логика, особено ако става въпрос за ликвидност и как тези три италиански банки се различават от Банко Популар. Това е основният ми въпрос. Big... Е, те не са преминали през стрес тестове. Това е една разлика. Благодаря. Както често се случва, когато една банка скоро ще фалира, ликвидността е последната, последният етап от заболяването, така както се проявява то. Но, както стана ясно от предходното ми изказване, ликвидността не е единствения проблем. Банката е натрупал няколко допълнителни дългови инструменти от няколко милиарда през последните три години. И ако, ако банката беше продадена, ако беше обявена за продажба от управителния си съвет. Това е по причини свързани с структурата на банката, не само с ликвидността. Но ликвидността е, е последният етап на заболяването. Дали има определен праг за ликвидността? Последния елемент, който да се избегне, е да не се окажем в ситуация, в която банката не може да погасява дълговете си. И първите, които ще почукат на вратата на банката, макар че това го казвам образно, защото всичко става по електронен път, ще са вносителите. И трябва да се види дали в близко бъдеще ще има нарушение на изискванията на оправданието на, на разрешението. Активите на институцията и пасивите се вземат предвид. В бъдещето институцията няма да може да показява задълженията си и няма да има ликвидност. Тук има и някои изключения, което представлява предварителната рекапитализация по предпазливост. Това са мерки и фактори, които имаме ние. Ако една банка може да погазява дълга си, е, вероятно няма да фалира. Ако вече не може или в скоро бъдеще няма да може да погасява задълженията си, то тогава вероятно тя ще фалира. Това са нашите критерии. Е, в една такава ситуация нямаме кой знае колко свобода за действие. Това е ситуацията, в която а, се действа. В а, страни, в които няма мораториум, би било добре да се реагира по друг начин, особено по отношение на вносителите или в уик... Или... Тук някой път може да се действа през уикенда, но при Банко Популар решението трябваше да се вземе през седмицата. Благодаря, господин Фрамоза. Благодаря, господин председател. Госпожо Нуи, сърдечно добре дошла още веднъж тук при нас в нашата комисия иска. Първи път има в Испания а, при, с публични средства. И за първи път се използва а, този механизъм за разрешение на проблеми с банките. Ясно е, че един надзорен съвет, комитет реагира своевременно. Ще видим, че в бъдеще банка Сантандер ще плаща по-малки данъци. Ще видим как ще се отрази това на доходното доста и. А, но имам въпрос по отношение на единия надзорен механизъм, както и ролята му за цените на банка, Банко Популар. Както каза и заместник председателя на ЕЦП на 7 юни, основната криза е с ликвидността. Огромно изтичане на влогове. И Искам да попитам как ще коментирате тази информация в пресата от миналата седмица, че местните, регионалните правителства и евентуално Испанската система за социално осигуряване са причинили масовия отлив, масовото изтичане на влогове. Така че не толкова малките вложители, а изглежда органи от регионалното, местното управление са изтеглили милиарди евро два дни преди намесата. Та Въпроса ми е, вие е, ще разследвате ли решението на испанското правителство причинило криза с ликвидността на банката? Това е първият ми въпрос. А, втория въпрос с Банко Популар подчинения дълг е изцяло, изцяло премахнат. Това добро решение за бъдещи е, проблеми ли представлява? И на следващо място, кой ще инвестира в банков подчинен дълг, ако може да се използват други дългови инструменти при същия риск? Благодаря. Е, по първия ви въпрос, дали по-големи влушители са изтеглили влоговете си, тук трябва да кажа, че аз не съм полицай. Не, това е област а, от моята компетентност, така че трябва да поставите този въпрос пред Испанското правосъдие, пред испанските органи, за да се разследва той и да се предприемат мерки, ако това е необходимо. А по отношение по отношение на подчинения дълг, това са инструменти, причиняващи някои опасения. Голяма част от МРЛ включват подчинен дълг. Те имат по-голяма възвръщаемост в сравнение с други инструменти. И важно е институциите да знаят точно какво закупуват. Според мен, търговците не бива да могат да ги купуват пряко, защото по този начин спасяването със собствени средства става много трудно, защото може да има акции в а, а, различни фондове или по, а, полици за живото за страховане. Трябва да има диверсификация. Но така или иначе, притежателите на собствен капитан в е, една банка могат да използват тези инструменти, когато банката е близо до ликвидация. Трябва да се знае, когато се купуват тези инструменти, с какъв риск са обвързани те. Yes, 30 секунди имам. Имате време за въпрос. Попитах ви е, дали единния надзорен механизъм ще разглежда евентуалното участие е, на испанското правителство или ефекта от решението на испанското правителство защото регионалното правителство може би ще е източник. Отговор. Това не е мое правомощие, но има органи като Испанското правосъдие или пазарния орган, които могат да се заемат с този въпрос. Господин Балсери, е, преди две седмици се каза, че Банко Популар е платежоспособна банка. Миналата, година, миналата седмица чухме нещо съвсем различно. Отново органите за пазарен надзор правят а, оценка на този въпрос. То може би отговора не ви харесва, но той е такъв. Мигел Банкареспо. Eh, Благодаря. Нашето впечатление е, че ликвидацията на Банко Популар буди съмнения дали ЕЦБ, правителството и Испанската Централна банка са действали правилно. Може би малко са ни отклонили от определени проблеми. Ние сме доста загрижени по отношение на цялата процедура. Още повече, че предната вечер беше казано, че ще има ликвидация и това доведе до много голямо движение на средства. И хората действаха чрез Сантандер, а дребните вложители просто се почувстваха измамени. Работниците, персонала на Банко Популар, всъщност, бяха изправени пред голямо реструктуриране на банката, така че трябваше да им се случи и това. И Делойт всъщност те сега изведнъж се появяват, след като беше произнесено съдебно решение срещу тях, за да подпомогнат тази история с един доклад, че се дава възможност за продажба на Банко Популяр за едно евро, т.е. за нищо. И както беше казано от председателя, ние сега ще трябва да променим тези механизми след този случай изглежда тези механизми са работили чудесно, обаче въпреки това министрът на економиката казва, че това е, е една наистина средната банка, така че ще трябва да се променят стрес-тестовете и да се даде възможност на Банко Популар да предяви искове в случаи, в които са и нанесени вреди. И Концентрацията на банковия сектор всъщност е една огромна стъпка, която е свързана с много рискове. Най-вече, когато става дума за много големи банки, които са твърде големи, за да фалират. Всъщност, бих искал да посоча и още нещо накрая. Поемането на по-малки банки от по-големи банки в системата на ликвидация предлага ли системни рискове или не? Това е. Аз мисля, че разбрах за какво става дума. По отношение на движението, за което ме попитахте, още веднъж това не е моя правомощие, аз не работя в тази сфера, но със сигурност е възможно испанското правосъдие да разследва това движение и да види дали е вътре, е, из, изтекла отвътре информация а, е довела до това някои да, са, опитали, да са се опитали да се защитат в сравнение с малките вложители, защото Идеята е всички да са защитени, освен ако малките вложители или търговци, които им притежават собствен капитал. Но знаете, че собственият капитал не е влог. Когато притежавате собствен капитал, това е риск защото починения дълг е почти като притежаване на собствен капитал, особено когато банката е пред фалит. Така че със сигурност има а, уроци, от които да се получим. Относно съдебните спорове, със сигурност ще има доста такива. Да видим какво е направено до тук. И е, тук се оплувавам в а, е, правосъдието на а, е, съответните държави, за да пристъпят към е, съдебни спорове. Относно концентрацията и това, че някои банки може би са твърде големи, за да фалират. За мен не става Въпросът не е колко голяма е една институция. Разбира се, при по-големите нещата са по-сложни, отколкото при по-малките. Но тук нещата опират до комплексност, до е, операции на екзотични пазари, на операции, които са извън счетоводния баланс, до е, транзакции, които не са толкова прозрачни или са напълно непрозрачни. Говорим за търговско банкиране, банкиране на дребно, когато говорим за банка Сантандер. И за жалост, много често такива банки, занимаващи се с банкиране на дребно, отдават кредити на дружества, занимаващи се с недвижими имоти. Така че размера не съм убедена представлява по-голямо предизвикателство от гледна точка на надзора. От тази гледна точка не, не съм притеснена тук. Извинете, но времето ни приключи. Е, Ернест Уртасон. Господин Уртасон. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Урнои, че сте с нас днес. Имам три въпроса по възможността за ранна намеса а, член 13 от регламента за механизма установява, че трябва възможно най-рано да се реши за намеса при условията по член 26. И става ясно, че когато финансовата ситуация на финансова институция е, се влушава бързо, включително проблеми за ликвидността, ранната намеса е възможност. Въпросът ми е, имаше ли ранна намеса с криз, при кризата с Банко Популар? Ако да, кога? И ако не, защо не е приложена тази рана намеса, както е според регулацията? Втория ми въпрос, свързан с проблемите за ликвидност на банката. Ясно е, че тук в определен момент процента на обезпечаване на ликвидност на Банко Популар е много по-нисък от задължителния прак. И от кой момент нататък тази ставка е паднала под задължителния прак. Сигурен, сигурен съм, че разполагате с тази информация, защото Банко Популар се следи от а, Испанската централна банка и съм сигурен, че тази информация е поступила и при вас. Важно е да се знае за колко време Банко Популар е извършвала ре, де, е, дейност, не спазвайки задължителните регулаторни правила, защото през ноември 2016 година това беше 135% е, над прага, т.е. значително над него. Кога е паднало под него? И последният ми въпрос се отнася до последния управителен съвет, е, който се пенсионира с 73 милиона евро което предизвика огромен скандал в Испания, защото малките влогове бяха и, е, понесоха щетите от това. Та, какво се, въпрос ми е какво се случва в едни такива ситуации, защото трябва да помислим за тези фондове, как могат да се спасят те. Това са трите ми въпроса. Благодаря. Интервенционните мерки, те съществуват. Две регламента е, във връзка с БРД, е, директивата за установяване при структуриране на банките и капиталовите изисквания. Отговора като цяло е не. Защо? Защото ние бяхме задължени да действаме пропорционално, което означава, че трябваше да предприемем минималните действия, за да постигнем нещо. А двата режима, които се разглеждат по различен начин от банките. Ранните мерки за интервенция във връзка с актовете, които цитирах, са обичайна практика. А също така по отношение на възстановяването и преструктурирането на банките, това е сериозно предупреждение, тъй като има разлика в пропорционалността, нужно са минимални мерки за надзор. И аз изпратих съответно писмо до комисията, за да обясням, че сегашния проект на тези ранни мерки – са факт, много трудно можем да отговорим на условията, при които могат да бъдат задействани. Имани поради тази правна неяснота, повечето от моите членове понякога наистина казва, че нали, понякога твърде рано или твърде късно се действа имайки предвид обстоятелствата. Може да се устрони проблема при положение, че ние разкриваме сътрудничеството си с съответно националните органи за а, възстановяване при положение, че достатъчно рано се вземат мерки по смисъла на директивата за възстановяване и преструктуриране на банката. Е нужно е наистина да има а, сътрудничество, защото те също трябва да знаят, трябва да разполагат с много информация по отношение на последиците. По-добре е да се даде повече, отколкото по-малко. Така че няма нарушаване наистина, но би било добре наистина. необходимо е в прегледа на съответствието съответната директива, ясно да се окаже дали не трябва да се предостави различен подход, ясно предупреждение към банкерите. Ето, вие поемате един път, който ще ви доде до разрешаване или е, ликвидация, ако не направите съответния рязък за вой. Няма да ви отговоря относно нивата. заради съотношението LCR, пак поради поверителност на въпроса. Най-напред трябва да проучим с банката дали има възможност за преструктуриране това е решение, което ще отнема известно време. Може да бъде, разбира се, и бързо взето в някои обстоятелства, но Важно е наистина да знаем къде се намираме по отношение на кризата. В някои случаи отнема повече време, така че ако има възможност за преструктуриране, тогава кога банката след това може да спази съотношението LCR и ако отговора е не не виждаме възможност да можем да го направим, тогава наистина в рамките на дни можем да вземем съответното решение. Благодаря. Заповядайте. Ще задам въпроса на италиански язик. Eh, Искам да се върна в, към стъпителното ви изказване. Казахте, че трябва да се действа бързо. Аз обаче мисля, че проблемът е доста голям. В момента конкуренцията между банките е изкривена. Банки, които са получили подкрепа през последните години и други банки, сред тях много италиански банки, които имат други проблеми. И ако сега толкова бързо желаем да постигнем напредък, трябва ликвидните цени да бъдат значително по-низки. И Всъщност при това положение конкуренцията ще се изкриви още повече, въпреки че има доста големи различия в банковия сектор, в който някои банки получиха подкрепа, други не. А други пък са застрашени от сценария за надзор. Ние знаем, че 3-4 банки получиха особено голяма подкрепа. И как да действаме сега, ако желаем да ускорим този процес? Със сигурност това няма да бъде толкова лесно. И след като това беше казано вече във връзка с активите от третия сектор, има такива и от втория сектор, 12 пъти обема, тогава трябва да се знае какъв е истинският системен риск в Европейския съюз и как трябва да се действа на това трето ниво. Аз самият Искам да знам, въпреки, тъй като МДЛ много често беше спомената, дали тук ще се ползва втора или трета категория. Когато споменавате всичко това, мисля, че трябва всъщност наистина да имаме предвид и скоростта. 2014 година имахме надзор, сега 2017 година вече анализираме въпроса. Минаваме през дълъг процес за издаване на насоки и изискваме от банките да ни предоставят собствените си планове за техните необслужвани кредити. Както казах и по-рано, тези планове трябва да бъдат амбициозни, защото наистина не могат да продължават десетилетия, но трябва да бъдат и реалистични. Така че ние оценяваме капацитета на банката, дали банката наистина прави всичко в най-добър смисъл, ако не всичко е прекрасно, ако има ясен ангажимент, обаче ние може би ще приемем плана. Въпросът е да се върви в правилната посока. Казахте, че а когато става въпрос за продажба на активи, цената не непременно отговаря на желанието на банката. Да, естествено, ние сме в пазарна економика имате две страни в една сделка, купувач и продавач. Например, ако имате обем на обслужвани кредити 9 милиона или 900 милиона, тогава наистина купувачите са в изгодната позиция, а не продавача. Да, естествено, разочароващи са цените. Ние също сме разочаровани понякога, защото колкото по-силни са банките, колко, толкова по-добре, колкото са по- а, платежоспособни, толкова по-добре, но нека все пак да подходим реалистично така че е, е, да се подходи наистина разумно към обемите на обслужвани кредити. Що се отнася до ниво активи трето или второ? Бих е, предполучала да не са свързани тези въпроси, защото наистина има известна разлика. Що се отнася до обемите на обслужвани кредити във връзка с пазарните операции? Трябва да гледаме навсякъде, наистина. След кризата, видяхме, че има проблеми и, с, и криза в фиксинга също така. Имаше спад по отношение на активите второ-трето ниво. За онези, които не са напълно наясно за разликата, това са всъщност четоводни модели във връзка с моделите и пазарните цени. Искам да ви напомня, че наистина цялостен оце, цялостна оценка, когато се прави, 47,5 милиарда наистина много задълбочена оценка на трето ниво активите. 42,9 и 4,6 по отношение на пазарните операции. Така че по настоящем размера на проблемът не е един и същи. Искам също така да ви кажа, че по второ и трето ниво активите това не са токсични. Те не са необслужвани кредити. В противен случай щяха да бъдат веднага подвластни на оценката на пазара или подвластни на моделите, които контролираме така или иначе в тази насока. Така че ние анализирахме всичко има конкретни рискове, които анализирахме по тази насока. Thank you, but they are illiquid. Председатели, да, но те не са ликвидни. Да, не са много ликвидни. Това е друг проблем. А, Марко Дзани. Марко Дзани. Си, грация, президент. Благодаря, господин председател. Госпожа Нои, много ви моля, извинете ме, че не съм толкова осведомен като вас и европейските органи по въпроса за първото приложение на БРД директивата. Има много спорни въпроси и някои вестници научиха някои неща по-бързо от нас всъщност нестабилността на банковия съюз пролича точно във връзка с тези проблеми и ССМ не можа да действа превентивно. Сега, още нещо във връзка с ликвидността, нещо, което не разбрах. Как е възможно един орган като вашия, който е задължен да решава проблеми с ликвидността на банковата система, може да допусне някои банкови институции да имат ликвидност още в средата на седмицата при открити пазари. Тук като че ли нещата не вървят добре. Има изглежда проблеми с надзора и с Европейската Централна банка, защото при последното искане на ЕЛА, ЕЦБ, всъщност посочи, че ликвидността е по-малко от 10%, около 3-4 милиарда и всъщност е, тук сме стигнали твърде надолу, така че много ви моля ако обичате, отговорете на този въпрос и още един въпрос във връзка с темата Банков съюз. Рискът от Бел ин при неосигурени влогове, при големи вложители, големи инвеститори, как изглеждат нещата с средствата на големите банки така наречения банк ранг, възможността да се извършва продажба чрез БРД банки, които са в трудности. Аз мисля, че тази възможност вече не съществува и нека да вземем за пример Сантандер, където беше проявен интерес към Банко Популяр. Председателят прекъсва оратора с молба да приключи изказването си. Всъщност той продължава. Имаше трудности във връзка с кризата. Какво може да се случи? Well, uh... Въпросът във връзка с ликвидността. Кога една банка се счита за слаба банка? Дълго време ежедневно се наблюдава ликвидността и ние много внимателно проследяваме този процес. Когато се навлезе в опасен период, може дори ежечасно да се наблюдава ликвидността й. И отново, отново е, няма какво се го задейства, докато не счетем, че няма риск да се плаща на първо пристигналите, защото банката по-нататък не може да възстановява, докато се стигне до възможността да се даде допълнителна ликвидност. Е, няма конкретни условия, което да са е, залегнали в директивата. Вие казахте, че наистина тази директива улеснява евентуалното масово тегляне на средства от банката с този случай директивата за възстановява преструктуриране на банките, когато има преминал тест, нещата наистина могат да се подобрят, наистина, когато има конкретни мерки, които са задействани. Но в крайна сметка за мен директивата е преминала теста. Що се отнася до ELA? Доколкото зная, тъй като има риск и въпросът е с а, Централната банка, която поема риска при покриване. Тук, разбира се, участие има министъра на финансите и в предишните си години а, на надзор на национално ниво, когато започвате да има риск при възстановяване на средствата, тогава наистина те трябва да има тясно сътрудничество с Министерството на финансите. Толкова мога да кажа. Благодаря, Романа Тонг. Yes, Благодаря, господин председател. Конкретен е моят въпрос във връзка с ЕЦБ, във връзка се случи в моята държава Словения. Няколко думи само ще обясна, няма да отнема много време. Но както в много държави по време на кризата, в Словения също имаше сериозни проблеми, що се отнася до банковия сектор. И при консенсуса на Европейската комисия, рекапитализацията на нашата Налюблянска банка, най-голямата държавна банка в Словения, бе направено това и ясен ангажимент от страна на правителството, че банката ще бъде продадена до края на настоящата година. Но преди няколко седмици правителството за решение да не и изпълни това обещание, така че банката няма да се продаде. Но зад това има вече предистория. Разследване, което е в ход, Словенския парламент, за да може да се установи какво всъщност доведе банката до това лошо положение. Анкетната комисия установи много изненадващ факт, шокиращ факт а именно, че миналото NLB не само, че предоставя кредити противоречиви във връзка с преструктуриране, но очевидно самата банка е участвала в изпиране на пари. Очевидно извършено 1 милиона долара прехвърляне от ирански банки по времето, когато е имало ембарко, наложено от съвета на Европейския съюз. моят въпрос към вас, госпожа Ноe тъй като едно от голямото задължение на ЕЦБ да гарантира сигурността на Европейската банкова система чрез непрекъснат надзор и НЛП е една от вашите банки дали ЕЦБ знае за тези нередности по принцип в конкретен случай с банката и дали сте информирани за този конкретен случай за изпиране на пари? И тогава каква е да има надзор на ЕЦБ, когато вие знаете, ще предприемете ли някакви стъпки? Каква е ролята на ЕЦБ в конкретния случай? И благодаря за отговорите much. Uh, heard you very carefully because uh, I listened to you. И слушах ви много внимателно, защото много от тези неща са, са случили преди да се появи единия надзорен механизъм. Относно е, борбата срещу изпирането на пари, това е нещо, за което не отговаряме ние, а отговарят националните органи. Понякога те са част от централните банки, някакъв отделен отдел от е, банковия надзор, но така или иначе ние не се занимаваме с това. Така че нямаме такава роля. Не работим по борбата срещу изпиране на пари. Но ако научим нещо по въпроса, което не винаги се случва, това е признак за вероятно лошо управление на риска, лош вътрешен контрол, лошо вътрешно управление. Тогава започваме да разглеждаме тези елементи по-внимателно, за да се уверим, че риска не се появява отново. Със сигурност това е нещо е, изключително отрицателно, което се появява в оценката на банката, но толкова мога да ви кажа, защото ние не работим по изпиране на пари. Благодаря. Берес. Преванш Берес. Merci, euh, Madame la Présidente. Euh, la première question porte... Първият ми въпрос е, винаги е свързан с делата на Банка Популяр, защото в крайна сметка, като резюмираме цялата история, ще видим, че в крайна сметка е, има купувач и в крайна сметка продължава разпределението на активите на Банка Популяр между Испания и Португалия, защото ние разбираме това, което беше на първа линия на преговорите. Е, всъщност става дума за испанските власти, е, разходите, е, ръководството на банката и какво беше е, въздействието на резолюцията, най-вече за Португалия. Дали всъщност, е, всъщност и това е вашата задача да ни обясните какво точно се е случило. Ако нямаше този купувач, ние може би трябваше да настояваме отново за европейска система за гарантиране на влоговете. И всъщност е, това продължава да се поставя като искане, тъй като липсва решение и е, влизането в е, сила ефективно на БРД. Така че мога да кажа, че до сега това, което е направено, не е особено много. Аз знам, че вие не отговаряте за борбата срещу е, избягването на данъчно облагане, но все пак ще ви е, задам един въпрос в писмена форма, ако имате възможност да ми отговорите, за едно е, скорошно изследване на Оксфам. В това изследване се установяват дейностите на много европейски банки в данъчните обежища в правно отношение това не попада във вашето поле на действие, но а, след като има надзор, това би трябвало да а, дава възможност за установяване на поведението на банките, дали те изпълняват целите за стабилност. Всъщност, вие сте европейският надзорник на банките и а, всъщност вие трябва да изпълните всички тези неща. Аз вие може би ще ми отговорите, това не е точно в моя ресор, но а, все пак а, трябва да се а, обърне внимание на този въпрос, защото той попада в а, обхвата на надзора. Позволете да ви отговоря на английски в а, името на всички останали в залата. На първо място, вие казахте, че това не е било проблем, тъй като е имало един купувач. В конкретната ситуация имаше един купувач за цялата банка, който пое а, отговорността за всичко активи, пасиви, включително и евентуалния правен риск в резултат от проблемите с капитала, не давношните проблеми през 2016 година, поради това, че е, трябваше да бъдат променени определени банкови сметки. Това със сигурност ще доведе до съдебни спорове. Но купувача тогава каза, ще поема всичко и ще се оправим с всички проблеми на банката. Ако Друга вероятна ситуация можеше да бъде купувача да не поиска да поеме всичко. Тоест, да се използват парични средства за обезпечаване на риска за обезпечаване на ликвидността, това от страна на купувача, или пък, например, да се отделят рисковите дейности на банката от нерисковете. Така че това а, не е единственото възможно решение. Директивата за възстановяване и не дава различни възможности но това, което се случи, че след като купувача пое цялата банка, в средата на седмицата нямаше нарушение в работата на самата банка. Това беше възможно най-доброто решение предвид ситуацията да може банката да продължи работа без никакви нарушения по средата на седмицата. Вие много правилно отбелязахте, че схемата за гарантиране на влоговете липсва в предвидените последици. Защото не е задължително има един купувач за цялата банка. В Португалия, където фондове за гарантиране на влогове са използване за други банки с други проблеми, това подейства значително. Или пък с дъщерните дружества, ако банката ще се ликвидира, това ще ще е отговорност на португалските власти да разрешат проблема с влоговете. Това със сигурност не е идеалната ситуация и се надявам един ден да имаме европейска схема за гарантиране на влоговете. Имаме един надзорен механизъм, имаме възможност да работим заедно с португалските и испанските власти, които между другото оказаха голямо, ни оказаха голямо сътрудничество и поради всичко това изхода на ситуацията беше положителен. Днес разбирам, че сте ми изпратили въпрос през април месец, въпрос, който сме получили на 8 юни, трябва да кажа, за това не сте получили отговор. Колегите ми от 8 юни насам работят по отговора и днес ми предоставиха първоначален вариант на отговор, за да го одобря. Те първа ще го прегледам, така че съжалявам, че не сте получили отговор на въпроса си до тук, но ние го но получихме въпроса ви едва на 8 юни. Ние като граждани Споделяме мнението ви, че всички въпроси, свързани с борбата срещу изпирането на пари, избягването, плащане на данъци, са неща, които не бива да се случват, трябва да се санкционират и е, нямаме никаква симпатия към хората или институциите, използващи е, тези начини и е, ощетяващи обществото като цяло, но това не са наши отговорности. Не е защото нямаме достатъчно ресурси. И трябва да кажа, че от парламента, от законодателите зависи дали ще имаме една европейска система за борба срещу изпирането на пари. Това би било логично, защото редица по-малки страни в е, особено южния регион на един надзорен механизъм много ще се радват, ако разплащателни услуги могат да се предоставят на съответния бизнес контрагент. Имаме 19 партньори, плюс 7 централни банки, 25 институции стоят около моята маса, как, по-настоящем. ми. ако добавим и борбата срещу изпирането на пари, нещо, за което не, което не се осъществява от една и съща институция, то тогава ще трябва да има отделен надзорен комитет за това. Така че за борбата срещу изпиране на пари трябва да има отделен режим. Благодаря, Габриел Мато. Наистина Банко Популяр е проблем, който проличава особено от гледна точка на дребните вложители, Застрашава се единия механизъм за надзор. От вашето изложение, госпожо Нои, разбрах, че наистина има една задоволеност от успеха, едно задоволство. През април е, банката беше спасена без публични средства. Това е идеалният случай и това показва силата на испанската економика. И всъщност това е банка, която успя да премине прага на опасност. Ако преди една година всички стрес тестове бяха положителни и е преодолян този проблем, то тогава стрес-тестовете е, ли не са били уместни, не са били добри или пък анализът е проведен по е, неправилен начин. Става дума за известни сиви зони, аз имам известни съмнения и би било добре, ако вие посочите кои са проблемите и какви заключения можем да направим. Да, в началото пролича, че системата върви добре, но други неща не функционираха добре. От гледна точка на надзора най-вече. И може би не са били на лице необходимите инструменти или пък е, е, са били на лице, но не са били използвани правилно. И накрая искам да попитам дали механизмите за преодоляване на банкови кризи са функционирали правилно. Трябва да имаме тази информация, не да изчакваме. Благодаря. От вас, като ви слушам, изглежда, че закриването на банка е нещо, което никога не бива да се случва. За повече от 3 години сме обявили е, само една банка като фалираща и е, тази банка на следващия ден отвори врати Не казвам, че този процес не е болезнен и че е прекрасен. Казвам, че много ми се иска и следващия път, когато се наложи такова трудно решение да се вземе, банката отново да може да отвори врати на следващия ден. И посланието, което ще запомня от вас, е, че никога не бива да обявяваме банка за фалираща или за фалирала и да я закриваме. Не мога да ви го обещая, защото помислете за щетите, които се причиняват на всички други силни банки в един регион, който на който има огромно банково присъствие, голям капацитет за банкови услуги и ние изкуствено поддържаме всички банки които се сблъскват и с проблеми. Мисля, че това е реалният проблем, а не е проблема това, че един път на три години е нало... се е наложило да обявим една банка за фалираща и никой не е загубил пари от нея и тя на следващия ден е отворила врати. Какви уроци можем да извлечем? Първо, че надзора трябва да има повече правомощия, за да се приемат бързи действия за ограничаване на експозицията. Липсващите разпоредби трябва да могат да се попълнят. Сега имаме прекрасни инструменти с много добро, добър процент за инструмент на базовия собствен капитал от първи ред, и, които обаче стоят в страни. В момента, в който започнем да разглеждаме въпроса, ще можем да го раз, разрешим по по-последователно. Да, казахте, че трябва да си отделим време за това. Трябва да разглеждаме различните видове кредите, кредити и отделните банки. Но за в бъдеще това е нещо, което ще трябва да направим, за да се уверим, че е, слабите кредити, необслужваните кредити се обхващат от е, съответните гаранции и то своевременно така че да може тези е, кредити и тяхната експозиция да може да се продават, без да се поемат загуби. Подозирам, че ще има още коментари. Заповядайте. este banco no ha cerrado y todos nos alegramos de ello. Тази банка всъщност не затвори. Това ни е известно. Не защото надзорът беше добър, а защото всъщност има укрепване на испанските банки и бяха предприяти и действия от Банко Сантадер. Така че не непременно това е причината. Тук никой не казва, че проблема е свързан с преструктурирането на банката. Просто става въпрос за изненадата, че в крайна сметка банката е обявена за успешно функционираща. Фернандеса. Президента, сте аки. Vamos a seguir con el asunto del Popular. Още веднъж искам да кажа нещо за Банко Популар. Вие казахте, че при тази банка всичко е минало безпроблемно, но в Испания имаше известни забрани Посочва се, че само ликвидността е била проблем, но ако това е така, ние бихме могли да се справим. Но всъщност инструментите за ликвидност изобщо не бяха използвани и това е странно. Вие можете да извършите пунктуални действия, казвате, но смятате, че това не би било подходящо и в крайна сметка ликвидацията беше извършена. Как е възможно една банка като Банко Популяр без гаранции да поддържа тази гаранционна линия в ЕЦБ и тези други неликвидни средства да бъдат използвани съответно. Може би е имало някакъв скрит проблем с ликвидността. В този пакет от полуки, които трябва да се извадим, би трябвало да посочим, че механизмът за платежоспособност също съдържа някои слабости и банковият е, надзор е, не е видял тези неща или просто е подправил цифрите до някъде. В крайна сметка доклада, който беше изготвен, трябва да бъде публично достъпен, за да можем тези допълнителни 2 до 8 милиарда евро всъщност обществеността да научи какво се е случило с тях. Ние смятаме, че е имало проблем с надзора или по механизма, или пък, е, че са укрити някои неща. Чрез баланса дали е имало преди това продажби или не, всъщност в крайна сметка им, имало ли е морален риск, ако във бъдеще пост... настъпи такъв случай, то тогава ще се каже, може би, на потенциалния купувач да изчакаме, докато нещата станат критични, тогава да действаме. Това ли би трябвало да очакваме? Много въпроси ми зададоха, които ще нарушат изискванията за поверителност, така че не мога конкретно да отговоря във връзка с банката, във връзка с ликвидността. Мога да кажа, че аз не, се, не, не работя в монетарния отдел, така че не мога да кажа, що се отнася до годишното решение. То е национално Що се отнася до обезпечението, ЕЦБ одобрява. Така че всичко зависи на национално ниво относно националния риск и съответно се определят нивата. Що се отнася до грешките в надзора? Ние очевидно много внимателно ще анализираме всичко. Но до сега има конкретни положения, конкретни елементи, които са довели банката до неуспех и отново ще видим, разбира се, при анализа, който извършваме на банката постмортен, е, докъде са стигнали и какво е реалното положение. Купувачът повече или по-малко дали има проблем. Трябва да погледнем това от две страни. Пак повтарям, има купувач и има продавач по сделката. Много случаи, сега отново не искам да се спирам на този въпрос, но има а, наистина резистентно, що се отнася от а, купуването, т.е. този, който продава, очаква някаква цена, която няма да получи обаче защото Банко Популар обяви, че иска да продаде. Конкретна информация бе предоставена във връзка с собствени средства, поети задължения. Всичко това трябваше да се направи бързо, съобразно обстановката. Но продаващия не, не е взел решение за цена, която на практика ще получи от евентуалните купувачи. Така че това тук по-скоро става въпрос за този вид въпрос, а не за обемите. Каза ви, продажбата не можа да се осъществи поради а, начина по който бе подставена цената, размера на цената. Ако искам да си продам апартамента, а, аз мисля, че винаги стойността е по-висока, имайки предвид пазара. Добре си спомням как се развиват нещата, но тук нещата стоят по същия начин. Когато продавате, имате представа за цената, която искате, но в крайна сметка е, цената е правилна, ако намерите купувач, който да ви даде тези пари. И разбира се, както знаем, купуващия е в най-изгодно положение по сделката, така че ето, трябва да направим всичко възможно, за да можем да избегнем именно този въпрос, който вие посочихте, риск от недобросъвестност председателя. Наистина убеден съм от, е, из, изумен съм от е, за пореден път от вашата компетентност. И сега трябва наистина да следим другите два въпроса. Заповядайте. Защото министра ни чака. Не е честно. Е, госпожа Хюбнер, не знае кога ще ви видя отново следващия път, госпожо. Сега, по отношение на а, преразглеждането на ЕСА, предстои скоро с облегчение казахте, струва ми се, че не вие не гласувате в банковия орган. Да, да, да, зная това но има хора, които мислят, че е, би трябвало вие да можете да имате право на вод в банковия орган защото в крайна сметка това е много важна роля при създаването на банковия съюз и Европа е на мнение, че наистина трябва наистина банковия орган да върви много а, близо ръка за ръка с единия назорен механизъм заедно с ЕЦБ и тези институции. От друга страна пък трябва да запазят своята независимост, а, да бъде регулатор банковия орган, а вие да бъдете надзор така че интересно ми е как виждате бъдещето в тази насока. Луичи Моргано. <clears throat> Благодаря, господин председател. При последния обмен на мнения, който беше организиран в нашата комисия, беше засегнат и банковия пакет. Това е съвсем разбираемо, но може би отделните механизми на регулиране би трябвало да се разгледат е, отделно. И тук става дума за изменение на е, надзорния комитет. Е, става дума за въвеждане на преходен стадий и вие говорите за статичен подход. Аз ще цитирам, защото един динамичен подход би довел до там, че принципите на счетоводната отчетност биха били отслабени и тази нова система ще трябва да се въведе през 2020 година. Вие въвеждате новия механизъм за банките, така че е, би трябвало Европейският орган за банков надзор да изготви доклад. Според мен това би било недостатък, е, слаба страна в конкуренцията за европейския банков сектор, защото ще трябва да видим как ще реагира пазара на всичко това. Освен това, мерките Бел-Ин ще бъдат необходими и то в е, относително кратки срокове. при не особено солидни обстоятелства и освен това рискът е, че цената ще бъде твърде висока. След трудностите, които преживяха испанските и италианските банки за лоши кредити, се въвеждат нови разпоредби, а в случая с Банко Популар видяхме, че е, БРД в настоящата форма също не е без проблеми. Моят въпрос е следния. Смятате ли, че трябва да се направи нещо друго предвид сега действащите правила и дали не е необходимо тези изменения да се отразят дори отрицателно върху Европейската банкова система и оттам негативно на растежа на европейската економика? Нека да засегна този въпрос, който вие ми зададохте. по отношение на някои аспекти, високата цена, например, на капитализацията на пазара, това беше част от проблема, именно може би поради това банката нямаше желание да се продаде за цената, която би била по-удачна Управителният съвет на банката каза, че имам твърде висок риск за приемане на много по-низката цена в сравнение с пазарната, така че не на, винаги на всичко вярвам в пазара. Понякога имам по-голямо доверие в пазара, а понякога по-малко. Не съм облегчена аз виждам, че и съм убедена, че европейския глас, европейския банков орган трябва да бъде по-категоричен, по-силен. Е, изключително важно е да се има предвид, така че според мен наистина няма европейски глас в Европейския банков орган. Това за мен е много важно. В крайна сметка ще се стигне до европейско решение, но на гласа, който на практика аз наричам национален. Европейския глас би трябвало да бъде засилен като се започне наистина с този е, глас Андрея Недия. Какви да бъдат промените във връзка с Брексит и е, Европейския банков орган? Виждам, че тук има два различни роли по регулаторна дейност на банковия орган за хармонизиране на директивите, да може да станат по-оперативни регламентите. Това е изключително важно и е, представлява наистина много голям обем работа. Националните дискреции, да, разбира се, това е факт, Колкото повече регламентиране, толкова повече и надзор трябва да има. Що се отнася до международните финансови стандарти за отчитане, аз не съм за непременно веднага изпълнение. Ако не е, се гласуват бързи промени в това, което се обсъжда, тогава наистина ще има предстоящо незабавно изпълнение. Ще има гласуване в парламента, който ще може да възпре, да не позволи е, този процес, защото по-настоящем така е текста. Така че постепенното въвеждане, да, според мен трябва това да въжи само за първоначалния шок, за увеличаването на базовия собствен собствен капитал, първи ред и спадането му по-скоро трябва да бъде свързано с изпълнението на международните финансови стандарти за отчет поетапно въвеждане на всичко, което бе опилвестено, ами по едно и също време мисля, че не е добра идеята. По-добре ще бъде да се подготви всичко, наистина, що се отнася до по-малки евентуални а, обеми в бъдеще, за да се стигне до амбициозно, но реалистично решение. Нека наистина, когато разглеждаме тези въпроси, да не прибързваме. Председателя, благодаря много. Благодаря ви, госпожо Нуи. Наистина много интензивна дискусия проведохме, но темата е много предизвикателна и сложна по своя характер очевидно има някои аспекти, които очевидно имаме е, несъгласие. Със сигурност с Банко Популар ще трябва да продължим да разгледаме този въпрос, за да можем по-добре да проумеем е, как се развиват нещата. Трябва да сме сигурни напълно, че сме приложили най по най-добър начин нашите е, инструменти и средства. Ако не разполагаме с добри средства, трябва да ги усъвършенстваме. Надзора е много важен важен аспект от работата. Е, наистина е, необходимо е, може би, да и бъдем по-малко е, оптимисти, но да бъдем реалисти по отношение постигане на тази цел. Много ви благодаря. Ще продължим да следим развитието на нещата, за да можем по-добре да проумеем какво има успех, какво не е в процеса. Like welcome... Уважаеми колеги, позволете да поздравя с добре дошъл малтийския министр на финансите, господин Едуард Шиклуна. Благодаря. Извинете, че се забавихме в хода на нашата работа, но много интензивно изслушване водихме с председателя на надзорния комитет на ЕЦБ, което отне повече време. Благодаря. Благодаря, че дойдохте. Благодаря, че приехте поканата, за да закриете Малтийското председателство в областта на работата на нашата комисия по економическите въпроси. И искам да поздравя министър Шекуна и Малтийското председателство защото мисля, че в нашата област имахме много успешно проведено председателство и а, вие председателствахте много тристранни срещи по време на изискванията по семестра. Няколко досията бяха затворени, секуритаризацията, статистическата програма, рисковия капитал – и много напредък бе отбелязан и по други е, досиета, по ЕФСА, по е, изпирането на пари. Очакваме е, да се разгледа и ЕФСА и също така. Благодаря за отличната работа, отличното сътрудничество с Малтийското председателство и много добрите постижения също така, до които стигнахте в досиетата, които са разисквани. Е, е, изключително важно. Е също така, че вие ръководихте и съвета по економически и финансови въпроси. Разгледахте също така много аспекти във връзка с данъчния режим. Благодаря и на колегите. И днес ще говорим относно Малтийското председателство. Напомням на колегите това а не като е, слушаме като министър министр на финансите на Малта. И така, Едвард, заповядайте. Uh, благодаря, господин председател, уважаеми колеги, уважаеми членове на парламента. За мен винаги е удоволствие да съм в Европейския парламент, в частност във вашата комисия. И благодаря за възможността да представя напредъка, постигнат по време на нашето председателство, по основните въпроси в нашия дневен ред, както и да се спра на въпросите, по които работата почти е приключила. Ще ги обсъдим и по време на сесията въпроси и отговори. Както каза и председателя, е, като цяло сме удовлетворени от постигнатото, от приоритетите, съюза на капиталови пазари, данъчно благане и други. Имаме добри резултати и е, работата по редица досиета е напредна значително. Дори до края на този месец може да се приключи работа по някои досиета. Е, ще говоря предвид цялостната економическа ситуация, защото не можем да не я взимаме предвид. Е, възстановяването се засилва за наше удоволствие. Това е нещо, за, кое, за което се говори в Еврогрупата, но и в съвета по економически и финансови въпроси и в Европейската централна банка. И възстановяването като цяло е всеобхватно, не се отнася само до някои сектори. Това означава, че нашите економики са устойчиви и също така сме е, преодоляли някои политически рискове, които не доведоха до съответните последици през последните месеци. При все това трябва да имаме устойчив и дългосрочен растеж, което предполага действие в двете страни на предлагането и ем, търсенето. Та, искаме да насочим дейностите на съвета за данъчно координиране, данъчно облагане, финансова регулация и законодателство, банков съюз и не на последно място съюза на капиталовите пазари. Ще започна с работата на съвета в сферата на координирането на общите економически политики на държавите членки. През март месец съвета прие препоръките за 2017 година, отнасящи се до еврозоната. Това беше вследствие на конструктивен и е, честен диалог между министрите и тези насоки бяха одобрени от съвета. Препоръките балансирано отразяват редица политически промени в всички държави членки, като цяло и в някои отделни. Освен това, те надграждат над специфичните за всяка държава препоръка за 2017 година, одобрени на съвета ЕПСКО миналата седмица и официално, от които ще се одобрят през месец юли. В сферата на данъчната политика държавите членки решиха да не уточняват е ексанте условие за еврозоната, защото това няма да е практически лесно и прозрачно. Но имаше консенсус, че баланса между подкрепата за растеж и данъчна устойчивост в еврозоната предполага диференциран подход във всички държави. Именно за това говори и е, е, е, еврогрупата на срещата си с МВФ, когато се обсъждаше доклада, конкретно член 4. Държавите членки които имат ясна данъчна позиция, свързана с европейската данъчна рамка, могат да използват, особено по отношение на инвестициите. Но държави членки с високо ниво на държавен дълг трябва да се съсредоточат върху данъчно консолидиране, в съответствие с съществуващите правила. Държавите членки трябва да положат усилия за да повишат ефикасността и е, също така да съставят е, бюджетите, е, за да благоприятстват растежа. Благодарение на държавите членки и техните усилия през последните години, процента на дефицит в еврозоната и в Европейския съюз намалява. Конкретно на съвета миналата седмица се говори за дефицита в Португалия и Харватия. Скоро ще се е, обележи такова намаляване и за Гърция, което е добре дошло. Но това е само една част от нещата. Препоръките е, призовават за изпълнение на структурни реформи, които да повишат продуктивността. По този начин ще има повече приобщаващ растеж. Това също налага диференциран подход между държавите членки положителната економическа перспектива и благоприятните финан... условия за финансиране предоставят уникална възможност за прокарване на е, реформи, за политики, които да ни направят по-устойчиви и по-добре подготвени за бъдещи трусове. Мисля, че това е добре за всички. Благодарение на работата свършена през януари заедно с Европейския парламент за е, програмата за подкрепа на структурните реформи, държавите членки могат да се ползват от специално пригодена подкрепа при изпълняването на реформи. Също така през март месец нашето председателство организира дискусия в ЕКОФИН съвета за обсъждане на изпълнението на препоръките за европейска политика. По този начин искахме да увеличим видимостта по отношение на подобряване на средата за инвестиции. Нека разгледам сега данъчното облагане. Справедливото данъчно облагане е едно обосновано притеснение сред европейските граждани и се радвам да съобщя, че през последните 6 месеца е постигнат напредък. На 29 май след като получихме становището на Европейския парламент, съвета при е изменения по директивата за избягване на плащането на данъци ATAD 2. Тези изменения е, обхващат правила за избягване за предотвратяване избягването плащане на данъци от страна на трети страни което надгражда предходната работа в тази сфера и мисля, че това е голям напредък, напредък, на който често не обръщаме достатъчно внимание, защото той ще се прилага едва от 2019 година нататък. Но смятам, че тези два законодателни акта и двата заедно като цяло представляват значителна стъпка за намаляването на практики за избягване на данъци от страна на дружества. Преди няколко седмици съвета стигна до общ подход по предложената директива за механизма за разрешаване на въпроси с двойно данъчно облагане, което да гарантира данъчна сигурност за всички страни. И съвета ще участва в становището на парламента по това предложение. Какви са обсъждания на, на бъдещите предложения? за публикуване на информацията и общия механизъм за обратно начисляване, както и пакета за ДДС и електронната търговия. Те първо ще се обсъждат те в съвета. Съжалявам, че трябва да го кажа, но след като работихме много и гарантирахме е, това, че дискусията по пакета за електронната търговия ще протече гладко. Същото нещо и за механизма за обратно начиняване. Та, вложихме големи гаранции, че няма да има разпространение на тези проекти от една страна в друга, но за жалост в последния момент не успяхме да получим политическото одобрение, за да напреднем с този проект, поради което някои държави блокираха пакета за електронната търговия за разочарование на много други държави. Но аз съм убеден, че през септември месец този блокаж ще се изчисти и можем да имаме благоприятната среда и двата законодателни пакета да бъдат развити. Така че съм оптимист, че е, идното естонско председателство ще продължи тази работа. По отношение на инвестициите и FC2, Европейския фонд за стратегически инвестиции – Знаете, той е важен за нас. Това са широкомащабни инвестиции, необходими за Европейския съюз. Фонда работи, така че тук не говорим за някакъв бъдещ план. Той вече работи, но искаме да го подсилим и за това се водят е, обсъждания в момента. Радвам се, че стигнахме до триалог по предложението на Комисията за разширяването на ЕФСИ след одобрението на Европейския парламент от миналия месец. Малко закъсняваме, но започнахме от самото начало по тази работа. Дадохме му сериозен тласък, но разбира се, необходимо е още малко време. До тук сме приключили три много добри кръга преговори. Следващата седмица ще има още един. Разгледахме различни елементи и аз, познавайки досието, смятам, че може да се стигне до компромис. Някои от коментарите на парламента са много разумни. Разбира се, тук в момента не представлявам отделна държава, а представлявам позицията на съвета, тъй като има още 27 държави, които трябва да представлявам и нашата позиция понякога отнема повече време за да се оформи. Говоря за позицията ни по ЕФСИ, особено що се отнася до финансирането и пипането на бюджети, което предвид е, Брексит и е, други събития, знаете, че не е лесно разрешим въпрос. И още по инвестициите смятам, че Съвета и Европейския парламент трябва да положат повече усилия за напредък по средносрочния преглед на мандата на Европейската инвестиционна банка за външно кредитиране. Това е едно предизвикателство и трябва да имаме предвид какви ще са последици от нашите решения. Още веднъж, ние трябва да отразим мнението и решението на съвета тъй като средиземноморските държави, Малта и Италия бих искали да се инвестира възможно най-много в Северна Африка и в съседните държави, за да се преодолее миграцията и да не достига тя до нас. Така че всички пари, които се харчат там, са нищожни предвид ползата, която ще извлечем, последиците, свързани с а, миграцията. Ще видим каква ще е позицията на съвета тук. Ако ние не успеем, то тогава Естония ще трябва да продължи нашата работа, но трябва да се намерят средствата, за да се приключи по това досие и да се приеме мандата за външно кредитиране. Още веднъж, ние сме тук като председатели на съвета и трябва да отразим решението на съвета по този въпрос. В сферата на финансовите услуги и Съюза на капиталови пазари по-конкретно, Малтийското председателство достигна политическо съгласие относно секюритизацията, както и рисковете капитали на Европейския съюз и Фонда за социално предприемачество. Мисля, че по този въпрос а, е, бе свършена отлична работа е, в е, областта на секюритизацията. Ние поработихме доста и се радваме на успехите си, защото първо, първо, преди време изглеждаше невъзможен този напредък. Основна част от Съюза на капиталови пазари е да се създадат възможности за инвестиции, да се открият допълнителни източници за финансиране, особено за малки и средни предприятия и стартиращи предприятия. Относно капи... рисковите капитали, тук трябва да се подобри достъпа до финансиране на МСП и стартиращи предприятия като се гарантира допустимо управление и се упрости администрацията. Също така са законодателите са отбелязали напредък по въпроси като измами и избягване плащане на данъци. И, и, и борба също изпиране на пари. Четири триалога са се провели до тук, но още има какво да се направи. Знаем, е, че от една страна това е свързано с борбата срещу тероризма и, и срещу изпирането на пари, но предвид панамските документи, въпроса стана по-обхватен, отколкото беше първоначално но Малтийското председателство смята, че можем да приключим с това досие и ако ме попитате конкретно, мога да ви дам повече подробности, защо съм на това мнение, защото се обърнахме отново към съвета, поискахме той да прояви гъвкавост по въпроса за публикуването на крайните бенефициери и сега има промяна в съвета. Дали тази промяна е към позицията на Европейския съюз, на Европейския парламент е отделен въпрос. Също така, В момента се работи по възстановяването и разрешаването на централния контрагент. А, имаше предложение на комисията за изменение на регламента, за да се опростят правилата и, и е, да станат по-пропорционални и ефикасни. И накрая, за да завърша, ще спомена Банковия съюз. На, последна, на последния съвет стигнахме до общ подход относно иерархията, както и ам, международния стандарт за финансово отчитане 9, предложенията за него. Това най-общо мога да дам повече подробности в зависимост от въпросите, но така или иначе не можем да не отбележим задълбочаването на а, паричния съюз, нещо отбелязано и на неформалния съвет в Валета. И се надявам в хода на работата да постигнем още напредък, предвид по благоприятната политическа среда в момента. И мисля, че това ще засили нашия напредък. С това ще приключа изказването си. Мисля, че като цяло Малтийското председателство се бореше да бъде един честен посредник. Работихме по е, Съюза на капиталови пазари, данъчно облагане и други и сме доста доволни от резултатите. Thank you, uh, Edward. Indeed, you have been very good honor.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 Господин министр, добре е дошъл в нашата комисия по економически въпроси. Благодаря за вашето експозе и поздрави за председателството на Малта през тези 6 години, 6 месеца, прощавайте, работа. Наистина, изключителен натиск за вашата страна, голяма толкова, колкото и моята. Наистина мога да си представя какви усилия и ви поздравявам за вложените усилия. Сега, по отношение на вашата гледна точка, като председател на ЕКОФИН. Е, какво е според вас е, мнението ви, къде се намира сега предложението по обща консолидирана данъчна основа? Е, има предложение от Пиар Московичи всъщност на два етапа. Първо основата и след това етапа консолидиране едно предложение, което ще се разисква и в парламента в близко бъдеще. Някои държави членки, чувам, по-големите, които казват много положителни неща публично за предложението, но в частен порядък е, различни неща се споделят в Екофин. Може би ще може да ни осветлите по този въпрос. И по-конкретно, мислите ли, че ще бъде полезно парламента и комисията, които са инициатори вносители на предложението, да може е, финансовото въздействие да се отчете страна по страна за държавите членки за да можем да стигнем до евентуално, евентуално съгласие и по-нататък да стигнем до консолидиране. Много ще ми бъде интересно какво мислите, къде точно се намира досието по-настоящем. Е, имам предвид разискванията ви с колегата, на, колегите на следващо мнение. Що се отнася до е, капиталовия пазар, досието, по което работите, наистина голямо постижение, както казахте и вие, секюритизацията. Е, всички тези аспекти, които изграждат основата за капиталовия съюз, Имайки предвид е, историческото ни е, взаимоотношение с Обединеното кралство, как точно ще се изгради този подход, имайки предвид е, факта, че е, тази държава е с най-богат капитал финансов е, пазар? Как ще разрешим въпроса във връзка с излизането на Обединеното кралство от ЕС? Благодаря. Бих могъл да започна с втория ви въпрос и ще се върна на първия. Е, надявам се да не бъде пространен в изказването си. Все още си спомням, когато бях избран като депутат в Европейския парламент след финансовата криза. Зная, че е, вашата комисия е една от най-заетите, може би най-заетата е, в парламент. Имате заседания и тук, и в Страсбург защото наистина голяма е задачата ви във връзка с финансовите е, регламенти. Един след друг излизате и се анализират. Дали това е вярно или не, казвате, но в крайна сметка ние много разчитаме на банките, в крайна сметка, действително. За един развит пазар са ни нужни альтернативи. Това е важно за дружествата, за да могат да имат по-добър източник, дългосрочен и рисковете по-добре се споделят с съответните обещетения, когато се взимат кредити. И също така това е много важно за унези, които спестяват пари, имайки предвид различните портофели, това е много важно, но трябва да имаме предвид и рисковете в альтернативните пазари. Не сме стигнали до там в развитието си. Все още разчитаме основно на банките в Европейския съюз за финансиране на нашите дружества. Необходимо Необходимо е да имаме предвид секюритизацията, различните аспекти, свързани с директивата за проспекта. И имайки предвид всичките тези нови аспекти, които се разглеждат и предлагат механизми, които трябва да се анализират, на къде да вървим, трябва да е ясно. Промяната в самия менталитет, така че Европа да подхожда по един по-улеснен начин. Да, трябва да има регламентиране. Естествено, трябва да защитим вложителите. А също времено ясен е пътят ни. Що се отнася до общата данъчна консолидирана основа и етапите? Действително, много голям дял от законодателството, което аз не опоменах тук в моето изказване, наистина по отношение на директивите БЕПС и проче, изместване на данъчната основа ерозия. Всичко, което работи, което е важно за специалистите в областта присъстват в целия набор. Това е нашия контекст. Общата консолидирана данъчна основа е нашия инструмент, за да вървим в правилната основа. Изключително важно е да се имат предвид отделните кутии, липсата на същество – ето сега вече започваме наистина да облагаме с данъци, що се отнася до трети страни. Имаме разпоредби за излизане, имаме съответни норми, така че да се уреждат въпроса във връзка с лихвата при удържане, при спадане на данък, хибридите и всичко това. Всичко това в крайна сметка е насочено към борба срещу избягване неплащането на данъците. И ако общата консултация консолидирана данъчна основа всъщност ще се развива в тази посока. Всичко това се разглежда а, е, като едно изключение, така че да не против да се върви БЕПС в една различна посока, но да се стигне в крайна сметка до крайната цел. Така че те питат, защо не вървим по посока на БЕПС? Аз е, бих казал, че половината от е, държавите членки са за, други срещат затруднения. Все още работим по този въпрос, защото комисията направи своите предложения, също така с е, двата етапа е, обща и после консолидирана. Да, ние имахме много разисквания по този въпрос и сме на мнение, че ще можем да продължим да работим по този начин и в бъдеще. На мнение сме, че така както стояха нещата по-рано, не успяха. Прототипа не успя, но комисията и съвета има надежда сега. Председателя. Благодаря, Перваш Перес. Аз принадлежа към група, която се надява, че след като вие председателствате Екофин, ще продължите да подкрепяте този проект и да го реализирате, защото всъщност това е проект. Европа твърде много е закъсняла, включително и в еврозоната. Ние виждаме до каква степен имаме необходимост от постигане на напредък, не само за да се борим срещу данъчния дъмпинг, но също така да направим собствена база за е, собствени средства. И аз се надявам, че вие ще подкрепите това предложение дори и когато вече не сте председатели. Вие посочихте Aggregate Fiscal Stance сред иновациите, които бяха въведени по време на вашето председателство. Може би ще отговорите какво по-нататък ще стане дали тези, които ще ви последват на председателството, ще си служат със същата концепция. Дали ще има същия ентусиазъм, ако мога да се изразя дипломатично, във връзка с предложенията на парламента. От много години парламентът предлага това да стане е, сърцевина на оценката на бюджетите на държавите членки. И освен това искам да направя друг коментар във връзка с е, ДДС, защото аз наблюдавам, че през, на последния екофин Стремежът беше към неутрализация на чешките и френските искания. Това е ситуация, която наистина никак не е добра. Парламентът много силно подкрепя идеята да е, се систематизират е, ДДС ставките за всички книги, е, без значение дали са на електронен или на хартиен носител. Така че аз е, се надявам вие да внесете яснота по този въпрос. Um, не само разочароващо е, но тук има и развитие напоследък, които хич не са позитивни. Държавите членки се изказаха в този смисъл в съвета. Ние се опитахме да предотвратим тези събития, предлагайки духа на компромиса най-различни гаранции, не знае как точно да ги нарека. Да, предпазни клаузи, гаранции, така че в крайна сметка това искане за пилотни проекти да не разруши нашата система, която е призната в света като добра, пряка система, поради много аргументи. Когато една държава каже, че според тях промяната, която се извършва за да се избегне, например, верижната а, данъчна измама, е, за държава, в която има пропуск данъчния режим, е, разлика между онова, което би трябвало да се събере и, и всъщност се събира е, от данъчните постъпления, необходимо е да се предостави тази възможност за подобна държава. Можем да стигнем 10 годишен предложение, компромис от 5 евентуално. Но ние се отказахме от идеята, че съседна държава може да прилага това. Отказахме се от такъв подход. И мисля, че 8 от тези предложения в крайна сметка биха могли да се използват, но не мога да навляза в подробности и точни данни, но миналата седмица не бе удачното време да се приеме пилотен проект или просто да се апробира. И наистина това доведе до разочар... разочарованието, за което говорите вие. Всеки ясно заяви, че когато сте за, ако няма конкретни предложения обаче, ако няма а, проблеми във връзка с а, котията, вероятно ще бъде прието трябва да помисля. Не само като в ролята си на председател, но трябва по принцип да помисля по тези разочарования. Що се отнася до а, данъчната позиция във връзка с управлението на всичко това? Комисията излиза с конкретно предложение пред финансовите министри и проче. И всички са на мнение, дори в Еврогрупата и съвета, че когато се взима решението, МВФ дори има работен документ, насочен към тези аспекти на управлението, как може да се извърши по-добра координация. Така че мога да кажа, че работата е в ход и от изказванията осъзнаваме, че има недостатъци. Наистина някои обвиняват показателя от 3%, други казват, че става въпрос за консолидацията, трети, че е необходимо да има по-позитивно отношение относно сближаването. Така че трябва да има показатели а, по отношение на тези държави, които се сближават. Всички тези аспекти бяха засегнати на последното заседание на съвета. Така че факта е, че е, е, не ви допада всичко това, съвпада с е, позициите на държавите членки. Имаше и положителни предложения. Благодаря, Бартрук. Господин министр, ще говоря на немски язик. Вие представихте баланс на вашето 6-месечно председателство. Искам обаче малко по напред да насочите погледа си от тази половин година, от която вие изразихте задоволство и да кажете няколко думи за ситуацията на банковия сектор в Европейския съюз и успеха на банковия съюз, така както вие го виждате. Банковият съюз и цялото законодателство, свързано с финансовия сектор – сме го създали, за да можем ранно да разпознаваме тенденции и да попречим това да бъде за сметка на данакоплатеца. Имам предвид, когато банките допускат е, грешки. Сега имаме две кризи, една след друга и е, всъщност е, отново имаме държавни гаранции, което означава, че данакоплатецът е, отново трябва да плаща, което пък няма никакъв смисъл. И случая с Банко Популяр, където очевидно грешките не бяха разпознати своевременно и не са взети своевременно необходимите мерки. Два стрес теста бяха приложени на тази банка с успех и изведнъж без да е на лице стрес, банката се срива. Въпросът е дали е, има подобрение следствие на нашите действия или усилията, предприяти на европейско равнище за укрепване на банковия сектор и своевременно разпознаване на тенденции, за да попречим е, това да става за сметка на дънакоплатеца, предвид е, опита, който изложих, дали и това не е, е напразно. Укрепването на банковия съюз наистина е приоритет на съвета. И целта на председателството ни беше да реализираме максимален напредък. При споделянето на риска, а именно въпроса свързан с депозитите и пакета за намаляване на риска. Както знаете, по първия аспект имаше общо разбиране – Що се отнася до времевата график, времевия график, трябва да продължим работата по предложението, но същевременно, подчертавайки и изчаквайки намаляването на риска, т.е. мерките за намаляване на риска. Радваме се, че можем да оповестим, че стигнахме до два общи подхода на ниво съвет. По тези досията имаме напредък. Не беше лесно, Що се отнася до държавите домакини останалите, във връзка с банките, беше много деликатен и отнея доста енергия, за да разрешим този въпрос. Но в крайна сметка постигнахме доста добър баланс. Двата общи подхода по, по отношение на иерархията банкови кредитори – във връзка с а, рекапитализацията, как точно трябва да се извърши стъпка по стъпка. Това е много важно и за банките, и за инвеститорите. Що се отнася превръщането на а, облигации в дялов капитал. Сега вече имаме общ подход по този въпрос и а, когато вие сте готови с вашата позиция, ще го разискваме съместно. Също с преходните разпоредби, що се отнася до въвеждането на а, аспекта във връзка с МСФО, Международните финансови стандарти 9. И надяваме се, че Европейския парламент ще започне а, и а, разискванията по този въпрос. Сега с лошите кредити нещата са малко по-сложни поканихме в балета всички институции, които по някакъв начин трябва да разрешават този проблем. Разисквахме аспектите, най-различни мерки предложихме и средства за защита, но нямаме конкретна препоръка. Ето смесете това с това, това е рецептата, ще постигнете еди какво си. Разбира се, многолик е този въпрос през юли. Ние Очакваме препоръките. Експертите вече са готови с доклада, анализират въпроса, ще разработят вариантите, по които можем да разсъждаваме как да подходим от тук нататък. Сега работим за плана за действие във връзка с необслужваните кредити и се надяваме, че ще бъде прият той през месец юли, така че трябва да изчакаме, разбира се, в рамките и на естонското председателство. Очакванията са, че ще успеем да стигнем до решение. Работим неуморно по този въпрос. ЕЦБ също има становище. Най-брилянтните умове разсъждават по този въпрос, така че в крайна сметка трябва да стигнем с, до препоръките как да подходим. Нещата не са лесни, както да речем при държавните помощи. Аз ви помолих да говорите по отношение на Банко Популяр и Молите Паши. Аз не мисля, че като съвет можем мерките, които не работят. Това ви попитах. Би трябвало да имате мнение по този въпрос. Не мисля, че мога да изразя становище по този въпрос. Трябва да, помис... да погледнем цялостните препоръки но не мисля, че съвета има някакво участие в тези конкретни два казуса. Also... Благодаря. Разбирам, си, разбирам, че е, председателството на съвета не може да коментира за отделни банки, въпреки че става въпрос за отделно решение в които са участвали редица институции, но въпросът беше дали има празнота в а, изграждането до тук, дали, доколко сме били успешни в тези казуси и дали това ще доведе до опасени. Ако имам становището на членовете на съвета, мога да ви го предам, но го нямам. Е господин министър, аз също ще говоря немски язик. Благодаря, господин председател. Първо вие посочихте успехите на Малтийското председателство. Аз също от името на групата на либералите и демократите да се присъединя към тези поздравления. Радваме се много, че е, при секюритизацията е постигнат е, голям напредък и резултатът е успешна тристранна среща, тристранни преговори, където акцентът беше поставен върху интересите на реалната економика, малките и средни предприятия, също и във връзка с S&P Commercial Papers. Вие посочихте, напредъка в борбата срещу агресивно избягване или отклоняване от данъчно облагане, това също е голяма тема. Също така става дума за регулиране чрез хибридни структури или ограничаване на патентните кутии. Това беше важно досие Double dis, Taxation Dispute Settlement Mechanism също. Радваме се много, че започнахте тази инициатива, обаче с много голямо очудване установихме, че съветът е стигнал до решение преди Европейският парламент, на който законопроекта е представен, да може да представи своето становище. Като докладчик от е, Комисията по економически въпроси по този е, доклад, по това досие, аз искам да посоча, че е, това никак не ни хареса. Не може да се каже, че е приятелско поведение, когато сме сезирани по дадена тема и след това съветът изобщо не отчете нашето становище. Ние просто не можем да разберем защо съветът не изчака позицията на парламента, тъй като ние бяхме много конструктивни. И последния въпрос. Закона или по-скоро нормативните актове срещу изпиране на пари е, са е, досиета, които в момента се обсъждат. Смятате ли, че сега действащото законодателство на Европейския съюз е достатъчно за да се предотвратят такива тенденции, каквито видяхме от панамските документи, или вие бихте посъветвали следващите председателства да помислят за нови нормативни актове във връзка с борбата с изпирането на пари? Благодаря. Мисля, че е, говорите за механизма за разрешаване на спорове, свързани с двойното данъчно облагане. За това ли говорите? The, uh, the... Да, съвета взе решението преди парламента да е гласувал по него което е, не е приятелски настроен акт. Ние много конструктивно работехме по този въпрос и като докладчик за комисията по економически и парични въпроси по това досие ни се искаше нашата позиция да се вземе предвид от съветата. Може би можете да обясните защо не е станало това. Не бях наясно с това но това, което знаем е, че е, ще се вземе предвид становището на парламента при приемането. За сега не е прието досието. Това е информацията, с която разполагам. Uh, Втория ми въпрос беше за законодателството за борба срещу изпирането на пари. Смятате ли, че това, което е на масата, е достатъчно или ще очаквате следващото председателство да предложи ново законодателство? Много законодателство ще има по тази тема. Предложението, което се разглежда е за посредниците. Да не може да се дават определени съвети, които да се смятат за агресивно избягване на плащане на данъци от страна на посредниците. Също така имаме и докладване по отделни държави, както и общата корпоративна данъчна основа и изместването на печалби – това са много въпроси. Разгледахме най-основните, като например минималните стандарти. По някой път успяхме да обсъдим и повече, но става въпрос за много всеобхватен пакет, за който бяха необходими много години да се оформи и е, така ще се работи и в бъдеще. Законодателството прието до тук, все още не е влязло в сила. И едва когато започне да се прилага на практика, ще се наблюдават промени в инвестирането на компании, как реагират, как изместват печалбата и така нататък. Освен това, същите европейски държави имат задължения съгласно ОИСР. Така че дори и Европейския съюз да постави акцент на определено законодателство, в друга рамка имаме глобални ангажименти и европейските страни са водещи в тази сфера което кара не само европейските страни, но и трети страни да се придържат към съответните правила. Спомнете си етичния кодекс относно а, посочването на онези трети страни, които отказват да се придържат към минималните стандарти, за които сме се съгласили. Същото въжи и за докладването по отделни страни за данъчните власти, например, защото ние се притесняваме много за публикуването на информация, но, данъчните, но органите вече имат свое мнение по отношение на данъчното облагане, имат много информация и много правомощия за споделяне на тази информация. Например, съдебните решения за данъчно облагане. Сега има задължение за всеки данъчен орган от Европейския съюз да а, сподели решение, което е одобрено да го сподели с останалите 27 държави членки. Така че има много, голямо, много голям законодателен пакет в тази сфера и според мен той ще отбележи значителна крачка напред. Благодаря. Проблема с становището не е само с вашето председателство. Имаме този проблем с съвета, че много често общия подход се решава преди ние официално да сме приели становището си, нещо, което според нас е погрешно. И е в противоречие с духа на сътрудничество между държавите. Госпожа Капел. Аз искам да засегна три теми. Първо, борба с отклоняване от данъчно облагане. Това е материя, с която и парламента и комисията се занимаха през последната половин година, а и съветът работи по това досие. За това посочих, че по две точки имаше успех при двойното данъчно облагане, европейският списък. Искам сега да ви попитам какви други досията се предвиждат. Дали става дума за борба с измамите с ДДС или пък общата данъчна основа за корпоративен данък. По какви други досията виждате най-големи шансове за успех през следващите председателства. Втората точка е помощната програма за Гърция. Скоро беше постигнато споразумение в тази връзка. Нямаше споразумение във връзка с изплащането на последния транш е, от еврогрупата. Няма споразумение и по отношение на възможността на Гърция да изплати дълга си, също и с е, МВФ и Европейската централна банка, която е, не приема облигации инвестициите на Гърция. Има критични гласове в Гърция, водещи економисти, които твърдят, че правителството на Ципрас изпълнява твърде малко структурни реформи, забавя развитието и инвестициите са на твърде ниско ниво, също така и експорта. Много неща бяха обещани, много неща бяха решени, но твърде, от тях, е, твърде малко от тях е изпълнени. Аз искам да попитам каква е средносрочната стратегия на съвета по отношение на възможността на Гърция да а, изплаща дълговете си или ще се стигне до опрощаване на дългове, така както искаме ВП или пък имате друга стратегия. И трето, документ за размисъл, задълбочаване на економически и паричен съюз. На Екофин вие предирахте за укрепване на европейския семестър и система от стимули за увеличаване на шансовете за изпълнение на препоръките за отделните страни? Има ли становище на съвета по теми като, например, общи европейски бюджет, е, общи данъци, европейски финансов министр? Е, по тези теми дали се предвижда нещо? Many, many Много въпроси ми зададохте. Ще отговоря един по един. Относно обединяването на задължения, дали става въпрос за еврооблигации или други, винаги се прилага правилото за най-малкия риск. Та, всяка схема за солидарност винаги е, ще е изправена пред риска и ще трябва да го преодолее. И държавите кредитори, независимо дали става въпрос за Германия, Малта или която и да е друга, биха искали унези, които нямат проблеми, кога... държавите, които нямат проблеми, да действат солидарност и да си помагат сами на себе си. Притеснявате се, че Гърция е изпълнила необходимите реформи, а пък други твърдят, че не е така. Аз няма да кажа дали е така или не. Но винаги е, се прилага принципа, ще ви помогнем, ако си помогнете сами. но няма да получите никаква помощ от е, кредиторските държави, никакво обединяване на дълга или хармонизация, ако сами не разрешите проблемите си. Относно Гърция, Ситуацията е такава, че няма да се предоставят траншове, ако няма гаранция, че условията са спазени. Тези условия са установени, за да се гарантира, че страната си помага сама на себе си, че като се дават пари на страната, няма те да бъдат прехосани, а че те ще помогнат да, да се възстанови тя и да заработят пазарите. Тук стои въпроса за стабилността на дълга. Е, мнението по този въпрос на МВФ е различно от това на Европейския съюз. Защо сме с Гърция? Тя е част от нашето семейство в дългосрочен план, но МВФ има собствени правила, които се различават от нашите. Ние сме готови да помогнем на Гърция, когато това е необходимо и обосновано, Готови сме да го направим, като намалим обслужването на дълга и, но, но, като, но не като упростим дъг, дълга. Да вземем предвид а, а, Малта. Малта а, взема кредити с по-голяма лихва и след което ги дава под найем на Гърция. Като акт на солидарност правим всичко възможно, за да се уверим, че дълга не е тежест. И мога да ви кажа, че на последния съвет, принципно, съвета и МВФ дадоха съгласието си. И сега е, МВФ ще отнесе въпроса към управителния си, съвет. Но ние правим това, което целим и Изглежда, поне принципно, че сме стигнали до начин как да съвместим нещата при условията, които сме определили. Благодаря. Сега ще трябва да групираме въпросите, тъй като имаме малко време с превод. Госпожа Ланген. Ja, ich will es trotzdem in Deutsch machen. Äh, Herr Minister. Ще говоря на немски язик. Да, това е господин Ланген. Господин министр, благодаря ви, че сте при нас. Казахте, че борбата с изпирането на пари е сложна тема. Средата е осложнена поради панамските документи. Това е вярно. Миналата седмица в Страсбург проведохме дискусия и министр-председателят посочи, между другото, че ще има четири разследвания. От тези четири разследвания само едно тече срещу съпругата му за във връзка с панамските документи. Другите нямат връзка с това. Спомнете си за нашата мисия в Малта, където между другото се срещахме с компетентните органи, с вас също, вие присъствахте на част от срещите. И стана дума за това, че разследването срещу членове на правителството, господин Мици, сега отново е избран в качество на заемаш много важна функция. Той заема в момента важна функция в Малта. Сега първото разследване попадна на бюрото на президента на полицията. Той се оттегли от поста си и казва, ако никой съдия не повдигне обвинение, аз не мога да кажа нищо. Казвам това, защото във Фейсбук, а и в други публикации прочетох какво двамата колеги от НП, господин Каза и господин Мецоле и най-вече този е, нещастен председател на комисията е, за панамските документи Та какви големи врагове на Малта са те? Е, срещнахме се и с други хора в Малта, например е, архиепископа, като активен е, католик. Аз се радвам много, че той защити устоите на демокрацията. Да, все пак много ви моля и слушайте ме, аз съм два пъти писан в списъка. Та, какви са моите въпроси? Първо, ще започнат ли производство или нещата ще останат така, както на 20 февруари всичко да остане без последствия? Достоверност. Да, вие извършихте добра работа. Това не е, е въобще е, нещо, което се поставя под въпрос. И винаги съм би хвалил. Но там, където вие не сте в състояние сами да внесете ред в вашите среди, смятам, че трябва да се действа. И след това, етичния кодекс, вие не е, дадохте отговори на нашите въпроси. Всички останали 27 държави отгориха. Всъщност, е, това е междуправителствен документ, а въпроса дали Макс Малта ще попадне в черния списък, ще се реши и от това как се отнасяте към откритите въпроси. Ако един е, чужденец заплаща 35% данъци и получава 30% обратно, смятам, че това следва. Да, знам. Винаги се получава същото. Първо, вие е, е, отлагате заседанието, така че да имаме един час по-малко и когато е, всъщност се задават критични въпроси, да речем към е, един високо уважаван от мен министр, както е в случая, вие ме прекъсвате. Всъщност аз смятам, че тези неща трябва да се изяснят. Луиджи Морган. Грация. Allora, tre... Благодаря. Европейската комисия публикува един документ за разлика във връзка с економически и паричен съюз. Този документ, как вече го разгледахте, благодаря за вашия отговор, но освен този отговор искам да попитам дали има политическа воля от страна на държавите членки да а, предприемат по а, решителни стъпки за довеждането до край на тази инициатива и искам да е, посоча една декларация от януари 2017 година, е, където се изразява е, съмнение във връзка с европейските активи, във връзка с... И тук вече спирам. Ние имаме задължения и всъщност става дума за различни продукти, Та мисълта ми е дали има воля да се върви в тази посока. Що се отнася до ексис, вие казахте вече на колегата Берес, дали ще бъде възможно да се предвиди в рамките на дискусия държавите членки да получат възможност една част от данъчните им приходи, получени по този начин на европейско равнище, да се използват за частично финансиране на европейския бюджет. Аз мисля, че това ще бъде много добър източник и близък до нас. И последния ми въпрос, дали ще бъде възможно да се отдели въпроса за ДДС от въпроса за е, електронните книги, защото ако дискусията се проточи много, аз мисля, че е, такова разделяне е уместно. Е, е, министро, бенвенуто. Io volevo fare due domande. Благодаря, господин министр. Имам два въпроса. Ние знаем, че Малта се превърна в една предпочитана дестинация за много италианци, които установяват е, бизнеса си там, а също се установяват е, и там като местоживеене. Е, имам предвид най-вече данъчните условия, които се предлагат на Малта. Повече от 4 милиарда евро приходи всъщност се реализират от Малта и то а, за сметка на други европейски държави. Смятате ли, че това е коректно? Не смятате ли, че подобна дейност рискува да привлича капитали с а, съмнителен происход към Малта и кои са действащите механизми за контрол върху качеството на тези инвеститори, които се установяват на Малта? Ние прочетохме, че вие сте отправили апел и желаете да привлечете е, определен брой счетоводители, които да работят е, на Малта. Бихте ли обяснили защо правите това? Е, защото всъщност този въпрос е от италианските счетоводители поставен. Следващият оратор, господин Фернандес, и искам да се спра на дебата Екофин при засиленото сътрудничество. Става дума за а, таксите върху финансовите транзакции и след това искам да се върна към една точка, която вече а, споменах, но искам да получа повече информация по нея. Става дума за а, осигуряване на депозитите. Имаше един технически дебат, спомням си, или, или по-скоро представям си, че това а, беше един политически дебат. Дали сте оптимист за следващия семестър? Благодаря. Трябва да кажа, че аз съм тук като председател на съвета, така че не изразявам лично собствено мнение, а мнението на съвета в работата му по предложенията. Така че мога да отговоря само на тези въпроси, които се отнасят от това. А останалите въпроси, а, зададохте толкова много, готов съм да ви изпратя, да ви отговарям всеки път, когато ми ги изпращате в парламента, когато съм или когато съм в Малта, съм готов да ви отговарям на тези въпроси. Но относно правния проблем между съвета и парламента, това са сложни въпроси за мен. Но като министър на финансите за Малта, имам готовност да дойда тук пред вас в качеството ми на министър, колкото пъти искате и да отговоря на всички тези въпроси, които ми зададохте. Относно това дали има политическа воля за задълбочаване на економически и паричен съюз, мисля, че има. Защото политическата среда се променя и това е очевидно за всички, за Франция и за всички останали. След Брексит или след Тръмп, не знам каква ще е обстановката, но така или иначе климата се изменя, се променя изборите в Франция промениха дори е, вида дискусии, които се водят в съвета. Те са по-положителни от гледна точка на перспективата за бъдещето и е, желанието да се постигнат определени неща. Това, предполагам, ще се засили и след е, изборите в Германия. Казвам го в лично качество но а, пропуските и бавния темп на развитие в а, економическия и паричен съюз ще са нещо, което ще се подобри в съвета. Ще има повече воля за постигане на много. Относно Италия и данъците, мога да ви уверя, че малтийските данъчни органи и италианските са в контакт. Те сравняват информацията, споделят я, когато става въпрос за научните разрешителни, например, така че има такъв обмен на информация. Идеята, че става въпрос за данъчно обежище, можете да развивате такива истории колкото си искате, но не мисля, че ще постигнем каквото и да било по този начин. Това, което трябва да се знае, че имаме институции, които да засилят и когато има автоматичен обмен на информация от тук нататък. Това е нещо, което няма, не сме имали в миналото и това е, трябва да ни успокоява. Така че няма смисъл да виним една некласическа данъчна система, защото тя е одобрена от Европейския съюз, от Генерална дирекция конкурентоспособност. ОИСР също го е признала Вие започнахте да разказвате истории относно тази данъчна система, но поне според експертите, независимо дали те са на ОИСР, на комисията, на МВФ, няма документи, които да доказват вашите твърдения. Относно ЕДИС, казаха ни да продължим да работим по него до изборите в Германия. Това е много важен компонент от Банковия съюз и от всякъде ще се оказва натиск да бъде приключен. Относно общата консолидирана данъчна основа, тя съществува за да се справим с изместването на печалби, основано на трансфер на ценообразуване. Целта е обща. Какво ще се прави с фондовете? Това е наше решение. Имаше фондове за развиващия свят, за екологията. А, от, за жалост, данъка върху финансовите транзакции той за сега е замразен като проект. Имаше едно обсъждане на този данък в нашето председателство, но остана до там. Има ли други въпроси? Okay. In conclusion, um, as I said... В заключение, очакванията не бяха високи и държавата е малка, да, казахте вие, но Имайки предвид е, резултатите, които вероятно ще постигнем и до края на месеца, мисля, че се гордеем с постигнатото в ролята си на председателство на съвета. Председателя, благодаря господин председател за отличното сътрудничество, много добрите резултати от вашето полугодие, което още не е изтекло, така че можете да направите и някоя допълнителна стъпка напред през следващите няколко дни. След което, разбира се, вие ще продължите да работите като член на ЕКОФИН и ние ще продължим отличното си сътрудничество с вас. Благодаря, благодаря ви и в личен план като многоуважаван наш бивш колега. Благодаря, благодаря и на всички вас.